Dear colleagues, uh, dear colleagues. Уважаеми колеги, уважаеми членове на комисията Либе, уважаеми членове на националните парламенти, господин министър Мабела, господин комисар Аврамополус, уважаеми представители на НПО, за мен е удоволствие да ви приветствам тук на това така важно заседание между националните парламенти. Темата е третата реформа на Общата европейска система за убежище, готови да се справим с предизвикателството. Тази тема е много важна. Занимаваме се с нея тук в нашата комисия Либе в Европейския парламент. Знаем какви са предизвикателствата, свързани с тази тема Познавате ги вие в националните парламенти. Радваме се, че сте тук сред нас. Днес сред нас е министърът представител на Малтийското председателство, който отговаря за тези въпроси. Господин комисарът Амропополо също е тук. Той е представител на комисията и отговаря за въпросите, свързани с обеждането. Имаме 49 членове от националните парламенти, които идват от 20 различни държави и членки и една страна от Европейска економическа зона. Виждате, че това показва ясен интерес от страна на националните парламенти. В Европейския парламент смятаме, че е много важно да се реформира общата европейска система за убежище. Работим по въпроса съвместно с националните парламенти. Много действия са предприяти от членове на комисията Либе. Реформата на европейското законодателство, свързано с убежището, протича в момента въз основа на 8 предложения на комисията, които изменят със съществуващите законодателни инструменти или създават нови. реформата беше породена от големият приток на търсещи обежещи иммигранти миналата година има за цел да а, доразвие общата европейска система за обежището, която е заложена в ДФС. Нас много е важно а, да бъде извършена тази реформа, защото тя ще подсили нашите общи ценности, които се основават на основните права. Е, нашата ресорна комисия отговаря по всички ключови досиета и решения по темата в рамките на Европейския парламент до, до пролета на 2017 ще бъдат взети ключови решения. След приемането на Лисабонския договор парламент пое една изцяло нова законодателна роля в тази област и разбира се е готов да се изправи пред това предизвикателство да поеме своята отговорност. Нашите докладчици, докладчици в Сянка, допринасят за улесняване провеждането на дискусиите и черпят от опита на държавите членки. Само ако работим съвместно, ще можем да се справим с тази задача и е, необходимо е да се сътрудничим с националните парламенти. Сега, първата част ще се фокусира върху предизвикателствата, свързани с общата европейска система на убежището. Сегашната ситуация, както и ми, е, в миналото, както и миналото показват, че има нужда от една по-ефективна и едина единна система за обежа, така както е посочено в договорите, да има хармонизирана рамка на европейско ниво трябва да се оценяват усилията, положени от някои държави членки и от други заинтересовани страни. Господин Кармело Абела е министър на вътрешните работи и националната сигурност. Той представлява Малтийското председателство, а от името на комисия тук е комисарият Димитри Саврамополос. Преди да им дам думата, ще кажа как точно ще организираме дебата днес. Моля ви, внимавайте добре какво ще кажа по отношение на дискусията. Това е много важно. Дебатът ще се проведе по следния начин. Първо ще се даде думата на двама депутати от националните парламенти и на един депутат от а, Европейския парламент и така ще се редуват докато а, списъка свърши. Представители на националните парламенти са приканени да попълнят а, формуляра, с който ще заявят, че искат да вземат думата, да го дадат на нашите сътрудници и те ще ни го донесат. Моля ви, дик- ако искате да говорите, попълнете формуляра, който е пред вас и го вдигнете, за да дойдат сътрудниците да ги съберат. Депутатите от Европейския парламент могат просто да вдигнат ръка или да ми подвикнат, както е обичайно, и така ще видя, че искат да вземат думата. Може би, ако има много желащи да се изкажат, ще трябва да ограничим времето за изказване. И а, така, времето за изказване за всеки един е около 2 минути. В момента аз говорих повече, но така или иначе времето е около 2 минути, което ви е отредено. И Знам, че в националните парламенти говорите по-дълго, но тук ще трябва да а, въведем това ограничение, за да стигне времето. Първо ще дам думата на господин Абела. И така, Кармело, моля, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги на националните парламенти, уважаеми колеги от националните парламенти, уважаеми представители на комисията Либе, дами и господа, благодаря на всички вас, благодаря ви за приятелската покана, която отправихте към мен да участвам в това междупарламентарно заседание. Що се отнася до обежището, Европейския съюз е изправен пред сериозни предизвикателства. От една страна има питающа нужда да се търсят устойчиви решения, да се премахнат слабостите, които се очертаха вследствие на миграционната криза. Сегашната ни законодателна рамка не отчита изцяло потребностите и нуждите, свързани с системата за обежището. В момента обсъждаме 7 законодателни предложения, които, когато бъдат завършени, ще реформират цялостно Европейската система за обежището. Пакетът е амбициозен, защото е доста голям по своя обхват, но е много важен, що се отнася до неговата същност. Измененията, предложени от комисията, включват съставянето на механизъм за разпределянето на лицата, които имат нужда от международна защита, концепция, която е подкрепена и от Малтийското председателство. Би било грешка а, а, да се гледа на този механизъм като нещо, от което ще се облагодетелстват само държавите членки, които са изложени на прекомерен миграционен натиск. Миграционните маршрути и натискът сменят своето място, както и а, самите модели, свързани с убежището. Предложението за Даблин а, ни дава ясен мандат да продължим процеса на преговорите, докато не се стигне консенсус в рамките на нашето председателство. Трябва да се създаде система, която е устойчива на бъдещи кризи да се основава на солидарността, равенството и отговорността. Освен това и да бъде приемлива от политическа гледна точка. Има резерви, които бяха изразени от някои държави членки, но аз съм удовлетворен от дискусиите, проведени по време на неофициалната среща на ПВР миналия месец. Смятам, че Направихме много важна стъпка в правилната посока, въпреки че остават много неща, които трябва да бъдат свършени. Дискусиите с Европейския парламент вече започнаха, свързани с предложението и за създаването на агенция по, по въпросите за убежището. Тази агенция трябва да започне да действа възможно най-бързо. Вече имаме агенция за брегова охрана и същите разпоредби трябва да е в областта на убежището. Въпросните агенции ще имат много важна роля и ще отговарят на изискванията, поставени от държавите членки. В съвета беше постигнат и значителен напредък по предложението за Евродак. Отблизо следим работата, която се върши от парламента и очакваме да започнем преговорите по това предложение възможно най-бързо в опит да се ускорят дискусиите по свържен, свързаните а, текстове за законодателството за квалификациите както и за рамката за презаселването. Е необходимо да се прилага тематичен подход, така че да се обхванат важните въпроси, които будят безпокойство отвъд границите. Необходимо е да бъде постигнат компромис, който да е балансиран. От председателството са очертани някои аспекти, които се обсъждат на техническо ниво, а именно ограничаване на злоупотребите и вторичните движения. На второ място социално-економическите права на тържищите обежище и нуждаващи се от международна закрила. На трето място да има гаранции за тези, които имат специални, специфични потребности. Реформата на системата за обежище е приоритет на Малтийското председателство и ние ще се стараем да постигнем възможно най-голям напредък през останалите 6 месеца. А, сроковете, както и позицията на държавите членки, ще представляват значително предизвикателство за нас, за председателството и за Съюза като цяло. предизвикателство, пред което ние трябва да се изправим, да сме решителни и да сме сплотени. Не подценявам размера на предизвикателства, пред които сме изправени, но така или иначе ние ще положим усилия да постигнем целите си. Трябва да е ясно, че председателството, което да е то само по себе си, не може да се увенчае с успех, ако не си сътрудничи с останалите институции и не споделя отговорността с останалите. Ние искаме да има една обща европейска система за обеща, която да е устойчива и да ам, устои на предизвикателствата на времето. А, си, да знаем, че имаме система, която може да устои на всяко едно предизвикателство. Благодаря ви. А, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и мога да навляза в по-големи подробности, що се отнася до нашите а, задачи в рамките на Малтийското председателство. Трябваше да кажа от самото начало, че ще имаме три сесии. След това те ще бъдат председателствани от опитни членове на комисията Либе. Ще ви предоставим допълнителна информация в хода на заседанието. Давам сега думата на Димитрис Аврамополус, член на Комисията по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството за да се обърне към членовете на комисията Либе и към представителите на националните парламенти по тази толкова сложна тема. Димитрис, имате думата. Благодаря ти, Клод. Добро утро на всички. Уважаеми депутати, дами и господа, скъпи Карвело, добре дошъл в Брюксел. Искам да изразя пред теб, Клод, и пред комисията Либе благодарност за поканата да участвам в тази междупарламентарна среща. Уважаеми членове на националните парламенти, уважаеми членове на Европейския парламент, съвместно ще обсъдим важни въпроси. Реформата на общата европейска система за обежище. За да има успех тази реформа, е необходимо да имаме открита и конструктивна дискусия между Съюза и националните законодателни органи. Това е наложително, за да можем да гарантираме, че тревогите, изразени от гражданите, от различните общности, ще получат отговор чрез процеса на вземане на решения. Беженската криза показа, че чисто национални мерки не водят до задоволителни резултати за нито една от държавите членки и със сигурност не за Европейския съюз като цяло. Един фрагментиран национален подход само подкопава европейския проект. Това ни накара да поставим под въпрос някои неща, които вземаме за даденост, а именно Шенгенс и европейските ценности. Всички трябва да работят заедно, за да се справим с това предизвикателство в дух на солидарност и споделена отговорност. Повече Европа е нещо, което е наложително, за да може да се защитят външните граници на Съюза, и системата ни за обежище да функционира по подобаващ начин в полза на онези, които действително се нуждаят от закрила, да се справим а, с а, мрежите за контрабанда и за трафик на хора. Затова ние вземаме, предприемаме този цялостен подход а, в областта на миграцията имаме някои общи мерки, които а, са договорени и се създават. Имаме създаване на горещи точки, имаме програми за презаселване, имаме мерки за връщане на нерегламентирано пристигнали мигранти. Една цялостна мрежа вече е на лице – за да се справим и с трафика на хора. Информация от Европол показва, че трафикантите се възползват от системите на убежище. Броят на непридружените малолетни лица нараства. Мнозина от тях изчезват след пристигането си и са под сериозен риск да попаднат в лапите на трафикански мрежи. Всичко това изисква повече солидарност и проява на повече отговорност от държавите членки, ясно демонстриране на общите ни ценности и засилено сътрудничество между всички заинтересовани страни на всички нива. Ускоряването на процеса за преместване е също наложителен. Необходими са повече усилия от страна държавите членки, за да се подобри данните, свързани с преместването на лица. Третата реформа на общата европейска система на обежище, която обсъждате днес тук, е неразривна част от цялостният подход. Има структурни слабости в системата, които станаха много по-видими след кризата, въпреки че неодавна беше въведена втората реформа. Все още има доста разлики между държавите членки по отношение на вида на процедурите, които се прилагат, условията за прием, които се предлагат на кандидатстващите за обежище, също вида закрила, който се предлага на лица, имащи право на международна закрина, закрила. Такива разлики допринасят за вторичното предвижване на лица, както и за търсене на най-благоприятния режим за търсене на обежище. И държавите членки трябва да положат повече усилия да защитят онези, които действително се нуждаят от закрила. Системата на обежище трябва да почива на принципите на солидарност и споделена отговорност. Комисията предлага система, която да доближава в по-голяма степен националните системи за обежище. Така ще се подобри взаимното доверие между държавите членки. Взаимното доверие е абсолютно необходимо не само за ефикасността на системата, но и за да се гарантира равноправно и достойно третиране на търсещите обежище в целия Европейски съюз. Ние искаме да заложим в системата редица елементи, които да засилят европейската интеграция. Това става чрез по-висока степен на хармонизация – по-голямо сближаване, що се отнася до оценката на търсещите обежище в Европейския съюз и система на равноправно разпределяне на търсещите обежище в Европейския съюз. С тази трета реформа ние предлагаме една система, чрез която процедурата и сроковете ще бъдат оптимизирани, ще бъдат гарантирани правата през всички етапи на процедурата и ще бъдат хармонизирани в по-голяма степен условията за предлагане на международна закрина, закрила. Всички а, кандидати за обежище трябва да получават а, равноправно, справедливо отношение в целия Европейски съюз. А, трябва също да се сложи край на вторичното предвижване и на злоупотреби с системата. Необходимо е да се въведат подходящи санкции, в случай, когато кандидатите за убежище не отговарят на условията. Ние системно ще прилагаме мерки за бързи действия, за бързо придвижване на процедурите. Успехът на реформата зависи от механизма за солидарност, който ще бъде заложен в нея. Това е изключително важен компонент. Затова ние искаме да имаме също заложен коригиращ механизъм за разпределене, така наречената дъблинска система. За да можем да продължим да имаме Европа без вътрешни граници, ни е необходима ясна дъблинска система, която да е практически приложима, която да е ефикасна. По-ясни правила целият една система, която ускорява процедурата за търсене на убежище и която налага санкции на онези, които не, спраз... не спазват а, нормите, включително вторичните предвижвания. Ние се нуждаем от система, където има ясни правила и които правила могат да бъдат незабавно прилагани в случай на възникване на неочаквани ситуации на място. Освен това, някои мерки по презаселването трябва да бъдат задължителни за всички държави членки. Целта ни е да се сложи край на система, която е по а, искане или по дизайн, което води до обременяване на системите в някои страни а, и до огромни потоци вторично предвиждащи се лица. Ние искаме да имаме общностна рамка за презаселване, да има също законни пътища за хора с право на международна закрила да е, достигат до територията на Европейския съюз. Съюзът ще бъде по-силен в е, глобален мащаб, е, ще може да говори с един глас. Така ще можем да убедим международните ни партньори по-лесно да поемат също своята част от отговорността. За да гарантираме ефикасността на системата ни, държавите трябва да посочат, че имат добра воля да реализират реформата на общата европейска система за обежище, особено на дъблинската система. Европейската комисия предлага реформа, която не само ще подобри ефикасността на сегашната система, но ще я направи и по-справедлива. Ние искаме, чрез солидарност, да имаме по-добро управление на обежището да имаме общо разбиране за това, как трябва да действа в бъдеще общата система за убежище. Ние ще подкрепим Малтийското председателство, за да могат те да реализират своите усилия за постигането на подходящ компромис, приемлив за всички държави членки, за прилагане на механизъм на солидарност, който е предсказуем и ще гарантира, че никото една държава членка няма да бъде изоставена. Ние също разчитаме и на Европейския парламент, така както го правим от самото начало на кризата. Ние разчитаме на вас да придвижите напред в максимална степен различните досиета. Гражданите очакват техните представители да предприемат действия и сега е момента да продължим работа по тези предложения. Уважаеми колеги, ние трябва да разглеждаме явлението миграция по по-стратегически, цялостен и положителен начин. Миграцията донесе и може да допринесе допълнително положителни резултати за Европейския съюз. От нас зависи миграцията да се превърне във възможност. Ние всички имаме да играем своята роля чрез разработване на политики, чрез политически дискусии, като работим на място с местните регионални власти, с всички заинтересовани страни, да се вслушваме в нашите граждани и да защитаваме онези, които се нуждаят от закрила. Нуждае се Европа от една по едно по-приобщаващо общество. Колкото по-бързо бъдат интегрирани мигрантите и беженците в местните общности, толкова по-голям ще е приноса им за развитието, просперитета и стабилността на нашето общество. Ние можем да постигнем всичко това, като работим заедно на местно, регионално, национално и общностно равнище. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще пристъпим към въпроси и дискусии. Първо ще дадем възможност на двама представители на национални парламенти и след това на един член на Европейския парламент. Благодаря ви, че попълнихте формулярите за заявка. Така ще знаем имената ви. Даваме думата на Тържински от Полския парламент. Къде се намира господин Тържински в залата? Имате думата за две минути. Благодаря ви. Имам въпрос във връзка с идеята на тази реформа. Forms and uh, challenges Готови ли сме за предизвикателствата на една такава реформа? Кой изобщо може да е готов и какви предизвикателства имате предвид? Самата дума реформа не е достатъчна. Аз искам да знам. Давате ли си сметка, че при тези терористични нападения се оказа, че е имало двама терористи, прияти като бежанци в Лампедуза. Никой не го споменава. Това е факт. И всъщност събитията в Европа са резултат на присъствието на търсещите обежище. Ако обичате, оставете ме да довърша. Това е факт. Факт. Не говорим за това какво те първо ще се случи, а какво вече се е случило. За това ви питам, за каква реформа говорим и ще бъдат ли нашите граждани в безопасност? Аз не обсъждам някаква въображаема хипотеза, това, което вече се случи. Реални терористични нападения и реална опасност за Европа. Започнахме доста оживено Разбира се, вие може да участвате всякак, тъй като тук са националните парламенти. Господина Дронас Асопалис, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека кажа няколко думи първо за дъблинската система. Литовския парламент смята, че ние трябва да запазим сегашната система с някои изменения, така че тя да работи ефикасно. На второ място, според нас е много важно да имаме тази връзка между задълженията на държавите членки да опазват външните граници и отговорността за обработка на кандидатите за убежище. Необходими са мерки за солидарност, но те не би трябвало да се задействат автоматично, тъй като всяка ситуация може да бъде различна и да изисква различно действие би трябвало мерките за солидарност да се изпълняват консенсусно. Като тук държавите членки трябва да имат решаваща роля. Съгласни сме, че всички държави членки трябва да подходят солидарно, но всяка от тях би трябвало да може да реши какъв да бъде нейният принос. За нас солидарността е набор от мерки. Например, Литвия, э, Литва участва в преразпределението. Ние вече сме изпълнили своя процент, покрили сме квотата, но е много важно да има и правни инициативи. Не бива да се създават привлекателни фактори за бъдеща миграция. Благодаря. От името на Европейския парламент, госпожа Ана Гомеш. Първо искам да кажа, че повечето терористични атентати в Европейския съюз бяха извършени от терористи, отгледани тук, а не от влезли отвън. И може би това се дължи именно на глупавите политики, които доведоха до сегрегация в европейските градове. Това обяснява защо някои млади хора бяха набрани от терористичните групировки. Би трябвало да зададе много сериозни въпроси. Какво правят държавите членки, за да спрат финансирането на тероризма? Защо не изпълняват точно директивата срещу изпирането на пари? Но моят въпрос е към председателството и комисията. Интересуват ме непридружените малолетни и непълнолетни. Ние всъщност не даваме приоритет на помощта за тях, с което ги излагаме на огромен риск и създаваме огромен риск и за самите нас, тъй като те се оказват в ръцете на организираната престъпност, включително и терористите. Държавите членки направиха голяма грешка, като пренебрегнаха този въпрос. Европейската комисия трябва да предприеме действие. Необходимо е също така да се мисли за уязвимите хора, хората с специални нужди – има много такива сред бежанците и търсещите обежище. Необходимният план за подпомагане на държавите членки. Необходимо е да се постигне социална интеграция, да няма вторични движения, но разбира се, основно опираме до солидарността. Всеки механизъм за преразпределение трябва да разчита на нея – ние обаче не я виждаме, въпреки решенията на съвета. И разбира се, сега имаме и новата тенденция да увъншним собствените си отговорности чрез тези споразумения с Турция и най-различни офшорни варианти в места като Либия. Така че в този контекст бих искал да чуя какво мисли председателството и съвета. Нека ви напомня, че нямаме много време. Господин Янислав Паска от Словакия, заповядайте. Благодаря ви, че ми давате думата. Солидарността е нещо доброволно. Всички ние би трябвало да имаме право да решим дали да дадем средства на студентите, така че да се образоват по-добре, или да отделим тези суми за здравеопазване или нещо друго. Би трябвало всяка държава да може да реши дали ще подпомага, примерно, бездомните или нещо друго, какъв вид помощ да предостави. Следователно, за мен е абсолютно недопустимо брюкселската бюрокрация да налага на свободните граждани на Европейския съюз и на свободните държави в Европейския съюз каква помощ и от какъв ви трябва да предоставят. Господин комисар, мисля, че в този случай вие не зачитате свободната воля на европейските граждани. Ако продължаваме в същия дух, ако командваме гражданите и държавите и им казваме как трябва да се държат, е ясно, че те ще имат желание в крайна сметка да напуснат този съюз, защото те биха предпочели сами да се защитават и да се защитят от регламентите, които не са прияти по тяхно желание. На нас не ни трябва повече Европейски съюз, а повече вслушване в европейските граждани. Говори се без микрофон в залата. Okay, I'm, I'm really enjoying this uh, authentic uh, national parliament kind of. Да, много ми е приятно, че се създава такава автентична парламентарна атмосфера. Напомня ми за парламента от дома. Но сега да чуем колегата от Румъния. Николета Парлюк, Николета Парлюк. And of course, interpretation is available for everyone. Разбира се, ние сме осигурили превод за всички. Благодаря ви, господин председател. Аз говоря румънски, както виждате. Бих искал да се спра на положението в Румъния. Що се отнася до миграцията, ние подкрепяме мерките на Европейския съюз в тази област. Кандидатите за обежище би трябвало да получат помощ и тук трябва да разчитаме и на външните партньори на Европейския съюз. Всички заедно трябва да посрещнем това предизвикателство и за Европа, и за света. Ние в Европа не сме, в Румъния не сме пряко засегнати от миграционната вълна, но бъдещата система за обежище би трябвало да отчита и различната степен на солидарност различните специфики в държавите членки. Всички решения трябва да отчитат тези различия. Това е много важно. Необходим ни е глобален подход при миграцията. Що се отнася до Румъния, Дългосрочното решение, според нас, трябва да е свързано най-вече с борбата срещу незаконната миграция и трафика на хора. Същевременно би трябвало и да обезкуражим тези, които са готови на всяка цена да напуснат страната си. Необходимо е обаче да защитим непълнолетните и уязвимите – като трябва да сътрудничим и с страните по происход. Благодаря ви. И сега следващия европейски депутат е господин Карлос Коелю. Благодаря, ще говоря португалски. Господин министър, господин комисар. Преди малко Министърът каза, че Маре Ностром на римляните не бива да се превръща в Маре Мортум. И наистина през мината година в Средиземно море бяха регистрирани огромен брой загинали. Ето защо, господин министър и господин комисар, аз настоявам да се създаде европейска система за убежище, но истински европейска система, която да е наистина обща, така че да избегнем това явление. Като отправната точка трябва да бъде създаването на агенция. Но тук не става дума за това да разчитаме просто на някаква агенция, която не е способна да управлява кризата. Не, държавите членки трябва да изпълняват всички свои задължения и аз се надявам, че Малтийското председателство ще работи за бързото приемане на регламента. Моят въпрос е свързан с механизма за преразпределение – това е един чудесен пример а, за сериозните проблеми на кризата, защото се вижда, че някои държави членки не желаят да прилагат това решение. Защо? От името на националните парламенти, колегата Рая Родригес от Испания. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на първо място искам да кажа, че най-лошото, което може да направим е да смесваме жертвите с палачите. Основните жертви на терористите са точно бежанците, защото те бягат от терора и ужаса. Да криминализираме мигрантите ми се струва абсолютно неприемливо и изобщо не очаквах да го чуя на заседание на представители на европейските държави. Както каза и комисията, е много важно да работим по посока на една истинска европейска политика за обежище. Трябва да видим какво ще направим в бъдеще, но със сигурност имаме проблем и той още не е намерил своето решение – Комисията се опита да приложи конвенцията от Женева от 1951 година, но както каза и колегата, тук става дума не за нещо доброволно, става дума за задължение. Нещо, което е въведено като задължение на Европейската комисия и Европейския съюз в контекста на международната общност би трябвало споразуменията за преразпределение и презаселване на бежанци да се изпълняват, но виждаме, че някои държави не го правят. Чухме какво казват именно и на нашето заседание. Казват, че няма да изпълняват тези решения. Като по този начин те петнят и комисията и съвета. Трябва да се запитаме какво ще направим днес – как можем да имаме пълно изпълнение? Не става дума за нещо доброволно, а за международно задължение. Ние сме задължени да реагираме на тази криза, като това е най-лошата криза до сега на Европейския съюз. Като вредите от нея са огромни. Така че нека говорим за бъдещето, за общите политики, за обежище, но нека говорим и за настоящето, как да намерим изход от кризата. Нека не се заблуждаваме. Това е наша собствена криза. Освен това, всички ние сме бежанци. Всички ние може утре да се окажем бежанци от някаква война. Благодаря ви. Съжалявам, че не видяхме часовника, но сега часовникът е оправен. Пола Билър от Швеция има думата. Благодаря, господин председател. Много е лесно да се говори за това, как всички заедно ще намерим решение, но аз не чух конкретно решение. От гледна точка на Швеция и шведското правителство мога да кажа, че ние подкрепяме много от представените реформи, но моята партия не е съгласна с правителството. Швеция пое голям брой мигранти и бежанци чрез вторично преместване, не направо от Средиземноморието. Но, така или иначе, ние не подкрепяме тази програма за преместване в цяла Европа. Основното тук би трябвало да бъде желанието на обществото да приеме тези нови граждани. Би трябвало хората да искат да ги посрещнат. Нещо, което никога няма да се случи, ако задължим държавите членки да приемат хора, за които не се чувстват готови. По-скоро би трябвало да помислим как да помагаме на държавите, които в момента са в близост и които поемат голям поток. Как да направим така, че тези държави да извършват необходимия надлежен контрол, да се знае кой пристига, дали има основания да получи убежище или не? Повечето мигранти не са терористи, но знаем, че терористите използват пропуските на нашата система при тези големи миграционни потоци. Не бива да допускаме такива пропуски. И не бива само да говорим как да преместим мигрантите. Трябва да се работи на място и да се помага на държавите, които са най-близо до пристигащите. Благодаря. Уважаеми колеги, аз следвам заявките за изказвания. Има много заявки. Като, разбира се, този списък въжи и за следващите три панела. Всеки ще има възможност да се изкаже. Таня Файон. Уважаеми колеги, ние сме тук, за да намерим възможно най-доброто решение за тези, които имат нужда от защита. Европа пък има необходимост от една система за убежище. Трябва да си дадем сметка какво се случва около нас, каква е миграцията. Опитите за криминализиране на мигрантите и бежанците, както каза и колегата, са срамни. Те показват нашата слабост. Трябва да сме много по-амбициозни. Би трябвало преместването и презаселването да са наистина ефикасни и да се намери европейски отговор. Проблемът не е в една единствена държава. Ако загубим системата за убежище, може изобщо да загубим европейския проект и шенгенското пространство. Защото стигнем ли до там, Границите и оградите няма да ни помогнат. Аз също имам въпрос за непълнолетните лица. Стратегията беше изпълнена до 2013 година. Не знам дали комисията ще представи нов план за действие с конкретни мерки за непридружените малолетни и непълнолетни. Знаем за много случаи на експлоатация, изчезнали деца, трафик. Този въпрос трябва да се реши неотложно. Също така имаме и директивата за условията. Аз току-що съставих доклад по нея. Бих искала също така комисаря Врамополус да се ангажира с пълното възстановяване на Шенген, защото сега имаме граница отново между Словения и Австрия. Нека се върнем обратно към Шенген. Господин Чак Медисън от името на Естонския парламент благодаря. Аз ще продължа на естонски господин председателю. Първо искам да кажа, че е добре е, да оставите ораторите да се изкажат до края, преди да започвате спор по идеологически въпроси. Дори мнението на някой да не е приемливо за вас, трябва да го оставите да се изкаже говори се тук за истинската солидарност. Кой обаче определя тези понятия? Дали Европейската комисия и кой казва на държавите член какво означава същинска солидарност? Кой определя тази солидарност така, че тя да бъде разбирана по един и същи начин във всички 28 държави членки? Относно доброволното разпределяне на лицата, Словакия и Полша са се отнесли към Европейския съд с искане да отсъди дали тази система за разпределяне е доброволна или е била наложена на държавите членки чрез квоти. Европейския съюз е съюз от различни държави членки, а не е федерация. Има конфликт. Ам който съществува по отношение на конституциите на държавите членки. Федерализацията се налага над суверен, сувереното съществуване на държавните членки. Трябва държавите членки да могат сами да решават за своята миграционна политика. Основната причина за Брексит е точно такава. Станахме свидетели и на това трябва експертите в Европейския съюз да могат да анализират много внимателно причините, които доведоха до Брекзит. Госпожа Еселова от е, Чешкия парламент. přihlášena Já se omlouvám, já jsem byla přihlášena do druhé části, nicméně děkuji za prostor. Eh, český parlament... Eh, Благодаря. Искаме да приветстваме някои от предложенията. Някои от, нас, някои от тях са приемливи, но някои трябва да ги отхвърлим. Солидарността и механизма за разпределяне са неприемливи и за нас. Това е в противоречие с Лисабонския договор и първичното право. Моля, колеги, прочетете внимателно договора и член ам, 78 алинея 3. В случаите на миграция трябва да е възможно еднократно да се предприемат временни мерки в полза на засегнатите страни. Не може да се приемат мерки, които са в противоречие с основните права. Не можем да нарушаваме собствените си законодателни норми. в европейското право е заложен принципа за временната закрила. Има и директива от 2001 година. Това е мярка, а, която също може да се прилага по отношение на бежанците. Някои припомниха за конвенцията. Трябва да кажа, че съм я чела много подробно. Тази конвенция не е предвидена на времето за целите на миграционни вълни. Моля ви, трябва внимателно да се четат а, тези а, клаузи. Няма задължение за държавите по конвенцията да приемат, всеки, да приемат всяко едно лице. Моля ви, прочетете Женевската конвенция и вижте как тя се тълкува а, по отношение на националното законодателство. Има твърдения, които са неверни. Имаме опит а, с, с а, хиляди иммигранти от бивша Югославия през 90-те години. Ние сме готови да проявим солидарност. Аз съм член на партия, която е е готова да приема, да се приемат бежанци, тези, които са застрашени, тези, а, които имат нужда от закрила. А, но тези, които искат закрила, за нас са неприемливи. Благодаря. Процедурата за събиране на семейството се превърна в начин да се налага и економическата миграция и по-скоро тези хора идват по економически причини, не защото са преследвани миналата година станахме следствие на това, че много хора от а, с, района на Сахара дойдоха а, тук и най-вече от Нигерия. Няма вътрешни проверки по границите. Това дава възможност на мигрантите да изберат страната, в която искат да отидат и да останат. Е, дъблински механизъм функционира много слабо или въобще не функционира, което също се използва от мигрантите. Всичко това е за сметка на данакоплаците. насърчава се и нерегламентираната миграция, като се печелят огромни суми от нея. Това, което трябва да направим е да сложим край на вторичните движения и търсенето на най- удачната държава за пребиваване. Необходимо е да се каже, че а, не трябва да се приемат а, лица, а, които търсят убежище, а са получили такова в друга държава. Необходимо е да се хармонизират процедурите, свързани с убежището, да се намалят и стимулите за преместване от една в друга държава. Някои мерки са предприяти вече в тази връзка от комисията. Важно е да се подчертае, че е, трябва да се увеличат отговорностите за търсещите обежища, а именно те да предоставят лични данни и да сътрудничат на органите. А още два кръга от изказващи се ще проведем по двама от националните парламенти и по един от Европейския парламент и след това ще дадем думата на нашите гости да отговорят. Господин Франк от Словения. Ще говоря на словенски. To лето послушамо то разправо о азилних sistemih, азилни... За трета година говорим за емигрантите. Аз съм политик, но съм също и университетски преподавател. Има държави, като и Италия и други, които са изправени пред тези въпроси от години, но Гърция, Германия, Австрия, Швеция също са изправени пред това положение от години. Те работят много добре в тази сфера. Имат ангажирани различни асоциации, които работят в тази насока. Английския канал изчезна. Again, but just kind of summarize what you were saying. I don't want to shorten your great opus, but I mean... Обичате да съкратите изказването си. Няма нужда да повтаряте всичко от начало. Говорете народния си език, няма проблем. Просто обобщете началото и започнете от начало. Съжалявам, имаше технически проблем. Can I start again? Yeah, okay, thank you. I will have to start from... Ще започна отново на словенски. За трета година говорим по тези въпроси. От една страна има държави, които са изпратени от десетилетия пред е, подобни предизвикателства, като е Италия, Гърция, Австрия, Германия. Това са държави, които вече са натрупали опит, които имат НПО, които работят е, добре, които имат нужния опит. И от друга страна имаме държави, които не са се сблъскали с този проблем преди. Нашите страни, включително моята страна, сега възприемат е, неприемливо е, поведение. Криминализира се мигрантите и така хвърляме тези мигранти в лапите на организираните престъпници. Необходимо е да има истински дебат. Питам се, каква е ролята на политиците, в какво се стои, състои нашата работа, да сме във Фейсбук и Твитър, да критикуваме всички и да се правим, че нищо не се случва защото всичко това, което наблюдаваме, е последица от политиката, следвана от Европейския съюз през последните години. Например, когато говорим за тероризма, аз съм член на парламентарна комисия, която наблюдава работата на разузнаването. Но трябва да кажа, че ние сме изправени пред едно разпадане на системата и не зная дали като виждаме какво а, става след избирането на Трамп, дали няма да бъде още по-силно засегната международната система. Всичко това ни кара да помислим какви са причините за случващото се, но не както го прави десницата, да а, хвърля вината а, върху а, страните на происход единствено. Трябва да обърнем поглед към, към себе си, да видим какво можем да направим. Говорим за солидарност, но реално не правим кой знае какво. А само допринасяме за разпространяване на повече нетолерантност. Благодаря, господин Ирола от Финландския парламент за две минути. Благодаря, господин председателю. Нещо ми направи впечатление, именно, че много хора, които търсят убежище, не са всъщност бежанци. В смисъл, е, че те не бягат от война или по някаква друга причина. Много, търсище, много търсище убежище търсят всъщност по-добър начин на живот. И това е, за наша сметка. Можем да кажем, че в момента има нелегални а, мигранти, които идват от а, райони от Африка и това в дългосрочен план не е приемливо. Не можем да продължаваме по този начин. Трябва да направим следното, да споделяме своя опит. Ам, да работим с държавите, от които тръгват а, тези лица и въобще да не трябва да тръгват от там, а, да се а, ограничи разрастването на населението в страните от източна Африка, да се работи с тези страни, защото а, не трябва да става преместване на проблема, който е в Африка, към нас, към Европа. Благодаря ви, госпожа Ернст. А, ще се изкажете по време на следващата е, сесия. сега ще дам думата на Сесилия. Радвам се, че е, имаме възможност да разменяме е, становища с представите на националните парламенти. Аз съм докладчик по Дъблинския регламент и жалко, че трябва да повтаряме някои неща, които са очевидни. Първо, всички държави членки трябва да спазват европейското законодателство. Европейското, е, Европейския съюз не е място, в което може да се избирате само това, което ви отърва. Много беше казано за доброволната солидарност. Защо трябва да се прилага това само по отношение на бежанците? Тази доброволна солидарност да се прилага по отношение на европейския бюджет или по отношение на околната среда. Защо тази политическа област е толкова изолирана и хората си мислят, че могат да си правят каквото си искат. Може би и вноските към Европейския съюз също да са доброволни да, е, и всяка държава, членка държава дали, какво ще прави с парите на дъконкупаците. Не може така. Трябва да се сътрудничим във всички области и Политиката за обежището не трябва да представлява изключение. Ние ам, сме се справили а, е, с справили с създаването на енергиен съюз, както и с а, други видове съюзи. Защо а, е невъзможно а, е, веднъж и завинаги да се постави хуманитарната помощ на преден план и създаде един съюз на хуманитарната помощ и обежището? По време на следващата сесия ще взема също отношение по въпроса, но тогава ще се опитам да съм по-политически коректна. Благодаря ти, Сесилия. Още 10 минути ни остават. Ще дам думата на комисаря и на господин министър. Господин комисарю. Uh, uh, Благодаря ти, uh, Клод. Някои от а, въпросите а, ме накараха да си изпомня за работата ми в националния парламент в миналото, но тук, тук е Европейския парламент и искам а, да се обърна към всички членове, представители на парламентите а, от държавите членки, да излязат от тази обвивка на а, национално ниво. Тук ние сме за друга цел. Тук ние искаме да направим синтез на отделните идеи, да намерим обща основа, на която да стъпим и да видим как ние като Европейски съюз можем да се справим за този проблем. Това е задължение и на Европейската комисия, на Европейския парламент. Европейския парламент ни подкрепяше по, в тази област още от самото начало. кризата. А, за кризата не бяхме подготвени, докато тя не ни удари. Но ние ем, отбелязваме напредък и можем да направим и още повече, ако останем обединени. И зачитаме основните принципи на солидарността и отговорността. Да, солидарността не може да бъде поднасяна на готово. В е, речниците ще видите, че солидарността има едно и също значение на всички езици. Ние тук не създаваме ново понятие. Солидарността е много ясно понятие и е залегнало в а, а, основополагащите европейски договори, в учредителните договори. Много колеги а, отправиха обвинения към европейските институции, към Европейската комисия, че не зачитат а, евро... мнението на европейските граждани. Това е много безотговорно твърдение. Ние сме тук, ние сме пазителите на договорите. Ето защо а, вие сте ни избрали на тези постове, било то в Европейската комисия или в Европейския парламент. Всичко стъпва върху основните права, върху решенията, които са взети. И всичко това е ам, направен от всяка една държава членка, преди тя да пристъпи към членството си в Европейския съюз. А, като всяка държава членка а, се е ангажирала да постигне социална сплотеност и солидарност. Всички трябва да сме обединени. А, има европейски проблем и трябва да търсим европейско решение. Това го правим, но не можем да успеем сами основната отговорност, както и изпълнението ам, са в ръцете на държавите членки. Затова европейските институции, националните правителства и политическите партии трябва да работят ръка за ръка. Тези, които казват, че не зачитаме гласа на европейските граждани, са популисти. Те подкопават европейските ценности и имат определена цел, а именно да подкопаят и основите на европейския проект. Но ето защо ние сме тук. Това отношение показва, че не се зачита е, мнението на европейските граждани. Имаше конкретни въпроси а, свързани с темата, която ни е събрала днес. Нека да отговоря а, на а, представителите на националните парламенти. Не трябва да се смесва миграцията с тероризма. Има само един случай в Германия и в този случай извършителят е бил някой, който незаконно е преминал европейските а, е, граници. За, във всички останали случаи е, извършителите са а, е, били отгледани в някои от държавите членки. Те са синове и дъщери на хора, които са дошли тук преди 40 години. Ето, там трябва да се търси отговора, дали ние сме се справили да интегрираме тези хора и дали сме се справили с противодействие на радикализацията на тези хора. Това са въпроси а, от а, национално естество. Много е трудно да се а, откликне на този проблем. По-лесно е да се мисли, че мигрантите са потенциални терористи и така просто ще ги изолирам от съзнанието си но така се създава една враждебна среда за хората, които идват в е, Европа. Е, в Европа. Така или иначе, тези хора, които идват, трябва да спазват нашето законодателство. Но в началото милион и половина е, успяха незаконно да преминат граници, но сега не е така, защото благодарение на вас, благодарение на нас, на Агенцията за брегова и крайбрежна охрана, това вече не е възможно. Всичко вече функционира на 100%. Всички лица, които искат да преминат европейските граници, се регистрират и проверяват сигурността, както и помощта за бежанците вървят ръка за ръка. Не може нещо да се случва, да предприемаме мерки, които да са за сметка на нашата сигурност. Затова е много важно да, ам, да охраняваме ефективно външните си граници. Затова и залагаме на това управление на външните граници. Както казах, вече всички мигранти се проверяват и се установява тяхната самоличност. Европа налага задължения и правила, с които някои от вас не са съгласни. Ком... Комисията изготвя предложение за а, реформиране на системата за обежище. Държавите членки трябва да решат сега, заедно а, с Европейския парламент, а, как ще подходят. Госпожа Гомес подигна въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни лица. Казах и още в началото. Има предложение което предвижда специални а, процесуални гаранции за уязвимите лица. върховният интерес на детето ще бъде, взет, ще бъде взимано от нас предвид и ще има първостепенно значение. като съответните разпоредби могат да се прилагат за непълнолетни и малолетни придружени лица, когато това е необходимо и е оправдано. Относно вторичните движения, трябва да се направи нещо за тяхното прекратяване. Затова могат да пренесат и националните системи. Съгласна съм с, съгласен съм с госпожа Файон. Да, и по време на други заседания в парламента съм го казвал, да, трябва да сме по-амбициозни. Е, за, не, е, за непридружените малолетни, непълнолетни лица. Да, трябва да кажа, че през ноември имахме една много важна дискусия, която проведохме и в Малта, и вие бяхте там. Работим. Um по различни теми, които са били обсъждани на ам, нашите конференции и ам, работим за това да се следят а, миграционните потоци, в които има и а, непълнолетни и а, малолетни лица. Преди една година а, си поставихме целта за а, горна граница 160 000 мигранти. Има положителен сигнал, който се изпраща от държавите членки и това правило за презаселването трябва да се изпълнява. Държавите членки а, трябва да изпълняват тези решения и това решение е взето в Люксембург от представители на държавите членки. Затова всяка една трябва да изпълнява тези а, задължения. До септември трябва да се извърши презаселване на бежанци, на мигранти, които се намират в Гърция и в Италия. държавите членки трябва да се придържат към своите задължения. Относно а, времената защита, казаното от председателя на чешкия парламент, ние сме изправени пред различни, смесени миграционни потоци. Има не а, а, легални мигранти и легални мигранти. И защита трябва да се а, предоставя, закрила трябва да се предоставя само на истинските бежанци, а, като това се поема от е, е, горещите точки, създадени на място. Да, броя на мигр... мигрантите е намалял драстично благодарение на агенцията, но има някои, които са потенциални бежанци. А останалите, които рискуват е, живота си, те в по-голямата си част са нелегални мигранти и случаите, е, тези случаи се разглеждат е, директно на място. Трябва да кажа, че сме направили много голям напредък, отбеляза много голям напредък, ситуацията е под контрол, но всички държави членки трябва да разберат, е, че и те имат своите задължения. Много е лесно да се критикува Брюксел, но ние всички сме в Брюксел – къде всъщност Европа. Ние сме всички част от тази европейска система. това отправяне на обвинения между политическите партии, между държавите членки трябва да спре веднага. Ние трябва да работим заедно, защото ние всички носим отговорност за това, ако европейския проект бъде поставен а, на а, съмнение и бъде застрашен. Ние трябва да а, отстояваме своите принципи и ценности, както и политиките, които сме създали съвместно, за да се справим с този феномен. Някои може би смятат, че а, економическата криза а, ще а, изложи на риск а, европейския проект, но не, това е миграционната криза, защото тя директно засяга ценностите и принципите, на които почива европейския проект. Благодаря ви. Благодаря много, Димитрис. Благодаря ти, че засегна въпросите, които бяха повдигнати тук. Времето ни е притиска. И господина Абела, вие отговаряте за председателството. Надявам се, че няма да се изказвате много дълго. Да, ще опитам да съм кратък. Мисля, че държавите членки трябва да осъзнаят, че миграцията е предизвикателство за всички държави членки. През последните месеци и години ние сякаш бяхме преодоляли всички тези съмнения, но изглежда не е така. Мисля, че всички сме съгласни, че държавите членки трябва да поемат тежестта за справяне с миграцията, защото това е предизвикателство за целия Европейския съюз, а не за отделни държави членки, които да избират а, кога и как да поемат отговорност. Ние трябва да направим това заедно. И това е основното при управлението на миграцията, както в вътрешен, така и във външен план. Мисля, че днес чухме различни идеи, различни гледни точки, което показва колко много са трудностите пред нас и в съвета. Някои бяха по-изразителни в своите коментари. Комисията отговори на някои от тези коментари. В встъпителното ми изказване аз апелирах не само към нас като председателство да положим максимални усилия, но и да подчертая, че успехът не зависи само от нас, а от всички държави членки. Относно солидарността. Солидарност е ключова дума, но трябва да се прилага на практика. Солидарността не трябва да е алакарт, както казаха някои вече, и ние трябва да проявяваме солидарност. Аз няма да предложавам думата солидарност с различни прилагателни Става дума за солидарност и толкова. Но как бихме могли да приемем, че солидарността е доброволна, след като трябва да постигнем всичко заедно? Беше казано, че трябва да сме по-амбициозни, както каза госпожа Фион, но как можем да сме по-амбициозни, като имаме предвид, че това, което се представя сега, ни създава трудности за постигане на консенсус. Представете си как ще е възможно да постигнем консенсус, ако проявяваме по-висока амбиция в предложенията, които правим. Съгласен съм с комисаря, когато говори, че непредложените малолетни лица и хората с специални нужни, нужди, както каза госпожа Гомеш, трябва да получат надлежно внимание. Искам да ви уверя, че Председателството разглежда тези въпроси приоритетно. Тези ключови елементи фигурират в четири от предложенията, които в момента се обсъждат. Това е наш приоритет, когато става дума за защита на уязвимите лица и на малолетните и непълнолетни непредружени лица. Ние ще продължим да работим за постигане на стандартизация що се отнася до практиките за а, настойничество. Относно механизма за преместване, мисля, че това е един от въпросите, който интересува особено хората и те искат да видят дали когато ние предложим нещо, го изпълняваме. Ние обещахме преди а, две години да заселим 160 хиляди души. Сега сме презаселили само 12 хиляди. Ние трябва да изпълняваме това, което са поели като ангажимент всички държави членки през 2015 година. Като председателство, като Европейска комисия, ние можем да напомним на държавите членки, които не са започнали процеса за преместване от Гърция и Италия, да ускорят този процес. Относно вторичното движение, това е също въпрос, който беше обсъден. Целта е да се намалят възможностите за вторично преместване. И това фигурира в редица от предложенията, които се разглеждат от председателството на съвета. В заключение, господин председателю, бих искал да се спра на предизвикателствата пред нас. Те са безброй за справяне с проблемите на страните на происход, на страните по транзит. Госпожа Гомеш спомена Либия. Тя беше разискана по време на неформалния съвет на 3 февруари в Малта. И имаше декларация от държавните и правителствени глави за Либия. Даните са показателни. За миналата година 181 хиляди мигранти са преминали през Либия. Така че Либия трябва да бъде на фокуса на нашето внимание. Трябва да работим с властите в Либия, да помогнем на Либия да се превърне в една функционираща държава отново. Да, имаме предизвикателства с опазването на външните граници. Действително има подобрение, има по-добро защитаване на тези граници, но същевременно трябва да обърнем внимание и на вътрешните аспекти на миграцията. И именно тук понякога ние се провалиме. И преместването е част от е, този вътрешен аспект. Но има и други въпроси, които не са така добре изпълнени. Реформата на системата от Дъблин е изключително важна. Ние обсъждаме. Дискусията съвсем не е лека. През е, януари на тази година имахме двустранни срещи с държавите членки, за да бъдем по-конкретни с е, всяка една от тях, как е, да се подобри документа, изготвен от словашкото председателство преди нас. Има редица въпроси. За съжаление няма да имам възможност да навляза в детайли, но това е един от основните въпроси, който трябва да разрешим съвместно и да постигнем компромис до края на Малтийското председателство. Председателят. Благодаря, господин министър. Да, зная, че вие трябваше да съкратите изказването си, но Малта е страната, която проявява солидарност тя е изправена пред непропорционално силен натиск в сравнение с другите държави, членки на Съюза. Ще пристъпим сега към втората сесия. Моля да запазите вашата енергия. Ние ще обсъждаме реформата на Даблин. Искам преди това да благодаря на министъра и на комисаря. Мисля, че вече сме загряли. Получихме твит, който казва, че се води една много здравословна дискусия в Комисията по граждански свободи Либе. Да, ние трябва не само да водим този дебат, но да работим и по досиятата, които очакват комисията и съвета от нас. И така, искам да помоля Сесилия Викстрем, която отговаря по въпросите за реформата на Даблин, да председателства втората сесия. Моля ви да останете в залата за тази втора сесия, която е също толкова важна. Colleagues, we'll be starting right away, so please uh, don't go in. Колеги, ще започнем веднага. Моля ви да не напускайте залата. Dear colleagues, please... Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да започнем втората сесия. There is a listening room. Има и още една зала, в която можете да слушате АГ1 е залата АСП А1 Г. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на тази среща по въпросите на реформата на Даблин. Това е кръгълния камък на цялата реформа. Този обмен с националните парламенти и с представителите на Европейския парламент е нещо много важно, за да може нещата да се направят както трябва този път. Неодавна приключихме работата по официалното реформиране за втори път. Това стана през 2015, но сега нещата трябва да се направят както трябва, за да може правилата, които бъдат прияти, да бъдат дълготрайни. Събитията от 2015 показаха, че е нужна реформа на Дъблинския регламент, защото тя претърпя крах Необходимо е да се подобри доверието, както беше казано и в предходната сесия. Също да се подобри доверието и на търсещите обежище, да работим по подобряване на това доверие от всички държави членки. Това изисква общи процедури, общи отговорности, правила, които да са ясни за всички, за да могат да се прилагат на практика. Както вече казах, е, в обяснителната записка към доклада ми за преразглеждането на Даблин, Европейския съюз в момента се намира на кръстопът, за да се направят нещата както трябва, а не само да имаме междуинституционално споразумение, е необходимо да бъдем по-изобретателни, защото не можем да продължаваме да работим с разводнени и компромиси, с адхок реакция на кризисни ситуации. В бъдеще ние трябва да сложим край на всичко това. Опитали сме го, оказа се, че не работи. Едва ли трябва да говоря по това, което вече беше споменато многократно от редица от вас, относно презаселването на 160 хиляди лица от Италия и Гърция. Това беше пример за адхок реакция на криза. Сега нещата трябва да се направят по подобаващ начин от самото начало. Аз а, с а, удоволствие ще изслушам вашите мнения за това какво смятате, че трябва да се промени в системата Дъблин, как а, бързо да се установи коя държава членка трябва да разгледа молбата за търсещо бежеще и международна закри... закрила, по какъв начин да се ускори тази процедура. Как да имаме една работеща система, за да могат държавите членки бързо да реагират на кризисни ситуации. В проекто доклада ми се съдържат предложения за как може да се постигне всичко това. Но се намираме в самото начало на процедурата. Колеги от всички политически групи, представени в Европейския парламент, сега ще разполагат с време да представят изменения към моя текст. Вашите изказвания днес са добре дошли, за да повлияят и също да ни дадат насоки за това как да процедираме в бъдеще. Обедена съм дълбоко, че можем да отговорим на това предизвикателство чрез е засилено сътрудничество. Крайно време е всички ние да излезем от окопите и да се изправим пред трудните ситуации, и да ги разглеждаме като ситуации, в които всички държави членки трябва да участват за намирането на решения. Господин Мораес вече говори за това как ще се организира дебата. Формулата е следната. Първо ще се дадат се дава альтернативно думата на двама депутати от национални парламенти и един член на Европейския парламент, докато се изчерпа списъка на желащите да се изкажат. Унези, които искат да се изкажат, моля да дадат знак и да попълнят също формуляра и да го дадат на някой от разпоредителите, който да ни го предаде. Списъка на желащите да се изкажат ще се оформи на базата на тези поступили заявки. А евродепутатите могат просто да дадат знак, както обичайно тъй като ще има доста желащи да се изкажат, може да се наложи ограничаване на времето за изказвания, за да се даде възможност на всички желаящи да се изкажат. Близ, приблизително две минути ще бъде дадено време за изказване, но ще конкретизираме този въпрос. Най-напред ще дам думата на Софи Мадженис, която е от ВКБОН, Бюрото за Европа. Тя ще говори за осигуряването на достъп до убежище и справедливо разпределение в Европейския съюз, възстановяване на доверието чрез подобряване на управлението, партньорството и солидарността. След нейното изказване ще изслушаме Дафния Бутие Паке, от Европейския съвет за беженците из границите АКРЕ относно използването на автоматизирана система за преместване в кризисни ситуации. Очакваме вашите изказвания. Но първо давам думата на госпожа Мадженис. Благодаря, госпожо Викстром. Искам да благодаря на Европейския парламент и на националните парламенти за поканата към ВКБОН да участваме в тази дискусия за третата реформа на общата европейска система за обежище. Европейският парламент под ръководството в голяма степен на госпожа Викстром са настоявали за повече солидарност в Европейската система за обежище и Дъблинската система в частност и е, ще продължат да играят е, съществена роля при предстоящите преговори. Ние очакваме да работим съвместно с вас и госпожа Бихстрюм. Националните парламенти също играят важна роля. Те отстояват позициите на своите държави членки за гарантиране на правилното прилагане на европейското законодателство на национално равнище, нещо, което напоследък липсва. Фокуса на дискусията е върху вътрешната система за търсене на убежище в Европейския съюз. Често при разговорите се обръщаше повече внимание до сега на външните аспекти за управление на миграцията или въпросите свързани с предоставянето на закрила. Недостатъчно внимание се обръщаше на вътрешната система за убежище в Европейския съюз, а фокуса на днешната дискусия е именно такава. Искам да обърна внимание на предложенията на ВКБОН за това как е, може да се възстанови доверието чрез подобряване на управлението, партньорството и солидарността. На, 15, на 5 декември миналата година беше започната дискусията, може да я намерите онлайн. Там се виждат и основните ни цели за Европа. Ние правим коментари за това какви са слабостите в сегашната система Дъблин – има едно проучване, което сме изготвили за това как се прилага третия регламент Дъблин. Мисля, че всички са наясно, че съществуват съществени проблеми в изпълнението на регламента Дъблин и няма да се спира много на статистическите данни, но трябва да отбележа, че през 2015 година 3380 души са били преместени по дъблинския регламент. Това са само 10% от всички заявки. Това е система, която показва, че държавите се припращат е, заявки, но само 10% от лицата, за които се отнасят, са реално изпълнени. Има малко по-добри статистически данни за суверен... клаузата с суверенност когато а, се решава държава членка да прилага. Това беше направено от а, Германия през 2016 година. Само 11 600 търсещи обежище обаче са а, пожелали да останат държавата, където са прияти, а не да бъдат прехвалени в друга. Що се отнася до препоръките ни, те целят подобряването на европейска система, която да е добра за хората в Европа, на бежанците също, на базата на сътрудничество и общият елемент в предложенията ни е солидарността и извличане на полуки от 2015 година. Ние имаме четири приоритетни сфери на дейност Европейския съюз, който действа извън границите си в опит да осигури нужната закрила и да гарантира законни канали за пристигане. Подпомагаме и трети държави. Европейския съюз, който е готов да отговори на бъдещи потоци, трябва да сме по-добри в планирането за изваредни ситуации. Европейския съюз, който има обща система за обежище, който гарантира достъп до територията си и Европейския съюз, който интегрира беженците в местните общности. В днешната дискусия аз ще се спра на третото предложение за изграждане на солидарност е, в рамките на обща европейска система за обежище. Първо, трябва да имаме една обща система за регистрация. Всички онези, които пристигат, трябва да бъдат регистрирани, да преминат през надлежни процедури, да имат бърз достъп до тези процедури. Така ще се изгради бързо доверие в системата както за европейските граждани и за беженците. И няма да се допусне предвижването на лица в други точки на Европа, без да са били регистрирани. Ние говорихме вече за събирането на пръстови отпечатъци в хотспот, но не много е направено, що се отнася до регистрацията. Изпълнението на някои от предложенията на комисията в това отношение ние предлагаме малко по-различен подход от този в регламента Дъблин. Сега има процедури за задължителни процедури за недопустимост. Държавите членки преценяват дали дадено лице може да бъде прието в съответната държава членка. Има различни гледни точки, включително тези на парламента. Това е предложение на комисията. Според нас, хората, които пристигат в Европейския съюз, трябва да бъдат допуснати до територията на Съюза. Техните случаи трябва да бъдат разгледани по същество. и ние сме направили предложение за прилагане на ускорена процедура там, където пристигат с помощта на агенциите на ОНЕ, за да може да действат добре тези процедури. Процедурите за недопустимост, когато търсещите обежище се връщат в безопасна трета страна или в друга страна са доста сложни. И това изисква такива безопасни а, трети държави да бъдат в близост до Съюза. Ние трябва да обърнем внимание на тези а, трети безопасни държави, но Европейския съюз трябва да продължи да разглежда случаи на търсещи убежище по ускорена процедура, с гарантиране достъп до закрила, нези, които нямат е, нужда от закрила и нямат основания да остават, е, да им се помогне да е, бъдат върнати обратно или пък да се използва бърза процедура за тяхното връщане. Ние трябва да обърнем внимание на онези, които се нуждаят от закрила, онези, които нямат основания за търсене на такава, трябва да бъдат бързо връщани. Трябва да се облегчи натиска, на който са подложени някои от държавите членки. Ние чухме за проблемите с презаселването и с това, че не се достига целта от 160 хиляди лица. Ние сме направили препоръки как е, да се подобри тази процедура, но се нуждаем от по-силен ангажимент от държавите, по-добро сътрудничество между агенциите. Едно от предложението ни към всички вас е крайният срок за тази схема знаете, че наближава, то е септември, и за това трябва да се помисли за бъдещето, ако искаме а, да се постигне тази цел 160 хиляди през заселени лица, ако не се достигне, какво да се направи за подобряване на преместването. Въпросът за събирането на семейства трябва да е приоритет. Съгласно сегашно предложение за реформа на Дъблин, държавите ще приложат процедурата за недопустимост, преди да проверят дали някой има право да използва възможността за събиране на семейството. Някой, който има основание за събиране с семейството, ще ще бъде лишен, съгласно новите предложения, от възможност да бъде преместен, например, от Гърция, там където се намират други членове на семейството му. В сегашния система Та система Дъблин ще продължи да функционира, докато не влезе в сила новата система. Само 0,3% от исканията за обежаще са по семейни причини. Тоест става дума за сравнително малко хора по процедурата за събиране на семействата. Трябва да се направи нещо повече за събиране на семействата, особено като се има предвид по-уязвими членове на семействата, като жени, деца и прочие. Събирането на семействата е една от основните причини, поради която хората идват нерегламентирано в Европейския съюз. Механизмът за преразпределене, който беше обсъден, тук имаме също предложение как той да стане по-действен. Може да се запознаете с тези предложения в документа ни, който е на разположение в интернет. Ние обръщаме приоритетно внимание на събирането на семействата, след като бъде постигнат определен прак в дадена страна членка, която е положена на непропорционално голям брой търсещи обежище, да бъдат а, а, разгледани техните молби съгласно коригиращия механизъм. Бързо да се разглеждат също а, различните случаи в страната на пристигане. Все още няма взаимно признаване на статут на беженец в Европейския съюз. Съгласно системата за преразпределение, доста от разгледането на молбите се извършват в Гърция и Италия. Тогава се преместват лицата и тогава те отново преминават през нова процедура, за да се определи статута им на беженец. Ние искаме да отправим спешна молба за действия, що се отнася до малолетните и непълнолетни лица, които са без предложител. Виждаме, че системите, които действат на адхок принцип, не постигат резултат. Те трябва да се насочат към най-уязвимите лица. Имаме препоръки в тази насока. Имаме документ пред в Женева през декември. Работим съвместно с колегите от Европа, за да може да бъдат защитени интересите на детето и те да бъдат в сърцевината на нашите действия за закрила на децата. Най-важното е да се отчетат тези интереси на децата, например събиране с семейства, достъп до закрила в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дадем думата на Крис Полет. Извинете ме, че преди малко сбърках името ви. Всъщност ние се познаваме вече години наред. Но винаги се случват изненади и сега вие ни изненадайте. Благодаря. Благодаря на организаторите на проявата. Аз представлявам Европейския съвет за бежанци и изгнаници. Това са 27 НПО, които помагат на бежанци в 38 страни. Някои от тях работят в държави членки, но имаме и членове извън Европейския съюз. Въпросът за справедливото разпределение на бежанците е, разбира се, много спорен – и води до дебат. Събитията от 2015-16 година показаха, и тук няма да бъда политически коректен, показаха, че дъблинската система не работи. Отново се видяха структурните слабости – на тази система. Необходима е наистина основна реформа, преосмислене на принципите на тази система. В това отношение трябва да кажа, че сме малко разочаровани, защото не виждаме амбиция в предложението на комисията. Вместо това ни се предлага система, която се основава на логиката на принудата и санкциите. Не мисля, че това ще проработи. За целите на днешната дискусия искам да поговоря по два въпроса. Софи ги засегна, но ми се иска да разгледам някои други техни измерения. Предложението на комисията да изключва кандидатите за убежище от тъй наречените сигурни страни, както и тези, които са заплаха за обществения ред. Това го имаме наследено от дъблинската система, член 335. Това е едната от темите, по които искам да говоря. Втората тема е механизмът за преразпределение и неговите проблеми. Забравих да спомена, че ние сме направили много подробен анализ на предложението. Имаме и подробни препоръки за промяна на формулировката – в това предложение. Разбира се, сега няма време да се впускам във всички тези детайли. Но първо по член 33, преди да се приложат критериите, първата държава, в която е влязъл беженец, трябва да реши дали той идва от сигурна страна и дали, ако идва от такава страна, неговата заявка може да бъде разгледана по бързата процедура. Целта тук е да не се прехвърлят бежанци, които нямат основание да получат международна закрила. Комисията обяснява, че държавата по първо пристигане, като това обикновено ще бъдат държави по границите на ЕС, носи отговорност за разглеждане на молбата. Според нас тази презумпция е проблематична. Проблематична и за закрилата, и за ефикасността и солидарността. Софи вече обясни, че това прави системата още по-сложна, защото преди да се приложи Дъблин, трябва да се приложи идеята за допустимост или недопустимост. Освен това, възниква един много сериозен проблем с правото на семейен живот. Софи му обърна внимание, това е член 8 от Хартата за правата. държавата членка по първо влизане би трябвало да прилага на първо място концепцията за сигурна трета страна и едва след това да мисли за събирането на семейството. Обхватът на концепцията за сигурна страна всъщност е разширен и критериите за това да попаднеш в списъка на безопасните страни са занижени. Затова и ще има голям брой търсещи убежище, които пристигат в държавите членки, но няма да могат да се съберат с членове на семейството им, които вече пребивават в тези държави членки. Това е и част от плана за действие, съставен от комисията заедно с Гърция, с цел ускоряване на изпълнение на споразумението между ЕС и Турция. На второ място ние смятаме, че един такъв подход подкопава солидарността между държавите членки и ние искаме да има такава солидарност. Тъй като концепцията за трета сигурна страна ще стане задължителна за държавите членки, ще има непропорционален натиск за държавите по външните граници. Нещо, което ще се увеличи и от друга промяна, предлагана на комисията, от комисията, а именно отговорността за съответния кандидат за обежище става безсрочна. Няма никакво ограничение в времето. При сегашната схема по изпълнението на регламента отговорността изтича след определен период от време или в момента, в който търсещият обежище напусне територията на държавата членка. Но този текст сега е заличен в предложението на комисията. И според нас резултатът няма да е добър, защото пак държавите по външните граници на ЕС ще трябва да носят отговорност като те ще отговарят и за връщанията на хората, които може би няма да имат нужда от международна закрила. Според нас това ще има неприятни последици. То всъщност би послужило като стимул на държавите членки да не изпълняват задълженията си по снемането на пръстови отпечатъци и надлежно регистриране на бежанците, тъй като ще знаят, че ако го направят, вече завинаги ще носят отговорност за тези хора. Благодарим на докладчика, госпожа Викстром. Необходимо е това предложение да отпадне и да се върнем към действащите норми. На второ място ще говоря за механизма за преразпределение. При сегашната дъблинска система е ясно, че няма ясно разграничен механизъм за солидарност и това е една от слабостите на системата. Според нас е необходимо механизмите за солидарност да бъдат включени в регламента, но според нас предлаганото от комисията е доста скромно и всъщност няма да изпълни задачата си да има някакъв вид нова солидарност. Би трябвало да се мисли за държавите членки, изправени пред голям брой бежанци, да се мисли за критериите население и ГДП, БВП на съответната държава членка, Корективният механизъм се задейства само когато е, е покрит ключа за преразпределение до 150%. Освен това се предлага една автоматично задействана система, като се наблюдава потока пренасочени бежанци. Сега съвсем набързичко Видяхме какви са слабостите. Една от тях е свързана с факта, че механизма за солидарност ще се прилага заедно и всъщност противоречие на Дъблинския регламент. Когато една държава е подложена на непропорционален натиск и се задейства този ключ за преразпределение, същата държава ще продължи да приема пренасочени бежанци от други държави по Дъблинския регламент. Така че, от една страна, чрез механизма за солидарност тя ще може да изпрати някои бежанци, но по Дъблинския регламент през задната врата ще приеме други – ние със сигурност бихме препоръчали да се направи връзка с суспендирането на Дъблинския регламент в този случай. На второ място този прак от 150% ни се струва доста произволен. Не виждаме как ще помогне на държавите, които са подложени на натиск. Ако една държава не може да се грижи за големия брой бежанци, би трябвало да има веднага задействане на системата, а не да се мисли за такъв прак от 150%. На четвърто място. Ние се боим, че този механизъм за преразпределение само временно ще облегчи съответната държава. виждаме, че тези, които представляват заплаха за обществения ред, са изключени от механизма за преразпределение. Има и други критерии, които изключват доста голяма група от бежанци от този механизъм за солидарно преразпределение. И накрая притеснява ни това, че Една такава система всъщност ще насърчи множествени препращания на тези бежанци, защото когато бежанецът е изпратен в друга държава, трябва да се направи оценка дали са изпълнени дъблинските критерии, ще има множествени препращания – И това не отговаря всъщност на целите на реформата да има бързо разглеждане на молбите. Ще спра до тук. Благодаря. It seems to be the theme to exceed the time this morning. Oh, да, наистина днес имаме проблем с времето в Европейския парламент. Благодаря ви много за изказването. Сега се обръщам към залата но нека ви напомня, че с нас преводачите ще бъдат само до 12.30. Списъкът от изказвания е много дълъг. Моля ви, ограничете се до минута и половина. Нали ще успеем? Да. Първо ще дам думата на Анастасия Христодополу, която е трети заместник председател – на гръцкия парламент. Тя е член на гръцката делегация в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Заповядайте. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο που μου δίνετε και την ευκαιρία благодаря ви, че ми давате думата и благодаря за тази възможност да изложа своята позиция. Аз съм от Гърция. През 2015 бях министър по въпросите за миграцията и това беше времето точно на което станахме свидетели на миграционния поток Имаше проблеми с мигрантите, бежанците и международните е, спогодби. Е, с други думи, е, трябва да кажем, че международното законодателство, международните договори са изложени на риск, провеждат се консервативни политики, тълкуват се нормите, спогодбите по начин, който е насочен към зачитане само на собствените интереси. Така или иначе дошло времето системата да бъде променена защото условията в Европа са се променили. Има и е, трябва да се предвиждат е, и правила за е, изваредни ситуации, за изключителни случаи. Не трябва темата да става табу. трябва да се говори за реформи. Дъблин е едва ли не единствения начин, по който може да се разреши проблема с бежанците, но а, първо трябва да кажем, че ние в качеството си на депутати трябва да направим нещо, за да отидем отвъд а, дъблинския регламент. Налице е вече директива Дъблин 3, съществува и шенгенското законодателство, но когато ам, през 2015 година се стигна до миграционната криза, стана ясно, че няма как да се налагат съществуващите правила. Имаше 1 милион души, които отчаяно се опитваха да избягат от войната и от а, смъртта. А, те в една такава ситуация действат отчаяно и през 2015 нямаше как да се спазят съществуващите правила. Конвенцията от Женева тогава се приложи и много страни предложиха, т.е. съгласно тази конвенция, много страни трябва да предложат закрила на тези хора, които бягат от война. Шенгенската система беше подложена на натиск. Трябваше да се стигне до някакви допълнителни мерки, защото нито Дъблинския регламент, нито някакви други правила и мерки можеха да се прилагат в рамките на съществуващото законодателство. Имаше много мигранти, които идваха заради по-добър заради по-добри условия на живот. Всичко това осложни миграционната криза. Много проблеми бяха належащи и се стигна до а, дискусията да се реформира Дъблин. Не може ли да бъдат развити други механизми, за да могат за да може да се реагира в бъдеще на други миграционни потоци. Да, нови миграционни потоци, но вие само за две минути имате думата. Не, аз мислех, че, имах, че имам 10 минути на разположение. А, може ли да приключите до една минута? Аз за това съм тук на подиума, иначе щях да седя в залата и щях да взема думата от другата страна. Имайте предвид, че взимате думата от името на всичките си колеги. Също, същото е посочено и в програмата. Две минути. Okay. Ten minutes. Uh, it okay. writes in the program that I have ten. Yes. В програмата също е посочено, че имам а, 10 минути, но трябваше да съкратим времето, защото се изказаха другите оратори по-дълго по време на предишната сесия. Okay, let's try, let's try again, let's try again. I give you five more minutes. And... Добре, ще ви дам още 5 минути, 4 минути. И това ще, добре, ще продължа. Ако този е, феномен е, се появи още веднъж и, и има такъв поток от е, други страни, в е, които има война, ще трябва отново да се занимаем с тази тема, да подобрим условията за приемане, е, да е, създадем нови механизми и какво смятате, уважаеми колеги, дали ще сме в състояние да го направим? А, международния климат, който се създаде, ни накара ние в Европа да действаме решително, да се обединим срещу консерватизма, на който ставаме свидетели в световен мащаб. Господин Трамп се опитва сега да изпълни това, което обеща по време на избирателната си кампания. Више градската четворка, страните в нея още тогава реагираха, срещаха се редовно, сами а, затвориха границите си, изградиха ам, огради, но никакви мерки не бяха предприяти срещу тези страни. И сега казваме, че искаме да сме по-гъвкави, да имаме един вид гъвкава солидарност. Но солидарността или я има, или я няма. Няма нещо такова като гъвкава солидарност. Това е посочено и в учредителните договори. Не е чудно, че само новите държави членки повдигат тази тема. Когато една нова държава членка се присъедини, тя влиза в европейското семейство със своите желания, очаквания, със собствената си история – която е част от историята на човечеството. Ако искаме да, сме, да изменим договорите, това обаче не е достатъчно. Трябва ясно да го заявим. Много често а, говорим за някакви политически цели, политически успех и така нататък, но само за да привлечем избиратели. Ако се действа така, Европа ще бъде унищожена. В Европа не трябва да има расизъм, национализъм или ксенофобия. Идеята за солидарността трябва да се поддържа Европа, не трябва да следва теорията на Тръмп. Трябва да се противопостави на всички, които на всички движения, които са ксенофобски. Необходимо е да има обща система за убежището в Европейския съюз и то само при условие, че темата която обсъждаме, е свързана с бежанците, с техните права. И тогава ще можем да развием една обща политика. Но ако все, всяка държава членка се разглежда сама по себе си и поставя своите идеологически цели на първо място, както и своите интереси и представи, то в такъв случай една обща политика няма да е възможна. Но когато в международната политика искаме да играем активна роля, ние трябва да, станем, да застанем в сърцевината на всички мерки, свързани с оказване на закрила на бежанците трябва да ги подкрепяме и да им помагаме. И само това може да стане, когато имаме общи политики, когато изясним всички принципни въпроси. Европейския парламент не трябва да отстъпва от своята позиция, от това, което беше обсъждано през 2015 за хуманитарната помощ, за сигурно а, пристигане или идване до на граница на Европейския съюз. Един милион бежанци са дошли в Европа вече. Има обаче толкова много хора, които загубиха живота си Средиземно море а, с надеждата за по-добър живот. Това е част от историята и това не трябва да го допускаме. Трябва да гарантираме сигурен начин по който хората да идват в Европейския съюз и трябва решението за преразпределянето на бежанците да бъде приведено на практика. Това трябва да е възможно в страните, в които пристигат държавите, в които пристигат самите бежанци, така и в другите. Говорим за сигурни трети страни. Ами, много страни вече не могат да се считат за такива, като Турция, например. Има, има международно право, което ни а, задължава да реагираме. Отделни случаи биват отнесени и към съда. възникна въпроса дали Турция може да се разглежда като сигурна трета страна. Трябва да преодолеем проблемите, пред които сме изправени, да гледаме, да отправим поглед към бъдещето. Сега госпожа Бенкър от Румъния. Hello. Yes, madam chairman, I will speak in my mother tongue. Ще говоря народния език. The name. Mrs. Benker, Romania. Okay, that's me here. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, uh, Европейския съюз е изправен пред едно предизвикателство. Трябва да действаме по балансиран начин, за да се премахне социалното напрежение. Солидарността е нещо много важно. Това е морално задължение за държавите членки. Ситуацията е много сложна за тези хора, които напускат страната си. Аз също съм майка и знам колко е трудно за семействата да напускат своите домове. Необходимо е да се гарантира сигурност на семейства с малки деца, така че да могат те да се върнат в своите родини. Но а, е важно да се прави разлика между тези, които имат нужда от закрила и тези, които нямат. Трябва да се посочи, че много хора идват в Европа от целия свят, но не търсят закрила, защото бягат от война. има много хора, които принадлежат към местремински групи и представляват заплаха. Такива факти не могат да бъдат пренебрегвани. Националната сигурност, сигурността на границите трябва да имат приоритетно значение. Трябва да се каже, че бежанците, както и както разпределяне между държавите членки представлява проблем. Всяко решение в тази връзка трябва да вземе предвид реалността, която е в нашия континент и трябва да има ефективна система за преразпределяне, която да е доброволна с държавите членки. Благодаря. Благодаря сега Корнелия Ернст, Европейския парламент.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 Изправени сме пред принципни въпроси и за това трябва да обсъждаме ам, въпроса свързан с солидарността. От една страна се говори за доброволна солидарност, от друга страна се говори за използване на структурните и регионалните фондове, но това някакси не се ам, вързва солидарността е, трябва да се проявява към страните, е, които са засегнати от миграционната криза и на второ място да се проявява солидарност към самите бежанци. Това са нещата, за които трябва да говорим. Всичко останало няма значение. Имам два въпроса. Проверката на допустимостта. Дали, е, молба, дали една молба за убежище е, е допустима? От ЕКЕ беше засегната тази тема. Ам, според мен това е допълнителна работа за държавата членка, в която идват бежанците. Трябва да проверява дали молбата е допустима и ам, в рамките на механизма за преразпределяне а, бежанците също трябва да бъдат регистрирани и проверени и тази проверка на допустимостта ще е допълнителен товар за страните, в които идват ам, бежанците. Друг а, въпрос към а, а, експертите. М когато говорим за бързи процедури, дали те са ам, в унисон с Женевската конвенция и други международни спогодби. На следващо място системата за разпределяне такава автоматизирана система до каква степен изключва вторичните движения, Втори... а, е, няма ли стигне до там, че да да предизвика точно вторично а, движение в рамките на Съюза и да е, пренебрегне интересите на беженците. Господин Йовтис от а, Гърция. Кирия Проедре, но между ти автото... благодаря, госпожо председател. Ние преживяваме нова вълна на расизъм и ксенофобия в Европа са сериозни политически последици от всичко това. Има три основни причини. Първо, ние не разгледахме по ефикасен начин въпросите на обежището. Това има нещо общо с дъблинската система. Няма задължителност обаче за държавите членки да проявяват солидарност е, или да споделят е, разходите по приемането на беженци. На второ място има засилено чувство е, за несигурност в Европа, което засяга хуманитарното отношение към беженците. Трябва да имаме предвид същевременно с всичко това, че Европа има отворени граници въпреки че това не означава, че всеки може да идва както пожелае тук. Европейските граждани се чувстват все по-несигурни и това поражда засилване на чувство на ксенофобия, расизъм и прочие. На трето място трябва да има по-голяма отчетност – не знае по какъв начин се осигуряват средствата в Гърция или Италия за справяне с беженската криза. Това, което е необходимо да бъдат ефикасно управлявани паричните средства, Европейската комисия, както и останалите органи, които участват в разрешаването на проблемите, да направят нещо повече в тази основа. Господин Азубарис от Литва има думата. Ще говоря на родния ми език. Аз няма да говоря за солидарност, тъй като солидарността е свързана с прилагането на правила и тези правила трябва да бъдат спазвани. Някои от страните от Шенген е известно, че от години не спазват правилата, които са прияти с тяхно участие. Литва приема прилагането на дъблинския механизъм. Има доста ценни предложения, които са направени. Ние обаче не можем да приемем механизма за автоматично коригиращо преместване. Не считаме, че такъв механизъм има място във всичко това. Комисията се опитва със всяка изминала година да завзема повече правомощи от държавите членки. Има случаи, в които комисията има доста силни правомощия. Процесът за презаселване трябва да бъде управляван, но това не трябва да се прави единствено от комисията. Трябва да има правила, съгласно което да се решава колко къде да бъдат преместени. Броя на лицата, които да бъдат премествани, ще се решава от комисията. Според Литва процеса на преместването трябва да изисква участването на държавите членки и те трябва да играят ключова роля заедно с съвета. Някой чита, че това ще отнеме много време, но политиците са за това да вземат нужните решения за времето, което е необходимо. Благодаря, господин Диас Демера. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко кратки коментара, които изразяват собствената ми позиция. Първо, е, виждаме, че законодателно се реагира на една критична ситуация. Това е нещо типично. Обикновено в парламента, когато има криза, ние мислим за някаква законодателна реформа. Сега обсъждаме 6 регламента и една директива. 6 регламента трябва да се изпълняват от държавата членка без необходимост от допълнително транспониране. Госпожа Валенсиано и аз изготвихме доклад, стигнахме до съгласие и бяхме подкрепени от мнозинството в парламента. Докладът наистина отразява становището на парламента, макар че имаме мълцинство, което се разграничи. Така или иначе е ясно, че трябва да бъдем обединени. Обърнете внимание на нашата позиция. Според нас трябва да се промени начина на говорене за миграцията, да я представяме като нещо положително от полза за нас. А когато си бежанец тук, няма никакво двусмислие. Изпълнява се конвенцията от Женева и протокол 69. Ние трябва да защитаваме универсалните човешки и европейски ценности. Не може да се прави разграничение и категоризация на терора. Трябва да говорим за финансирането, за необходимия контрол по границите и за гаранциите, които се дават на кандидатите за обежище. Техните молби трябва да се разглеждат индивидуално, да има преводачи и адвокати, които се предоставят безплатно. Същото трябва да въжи и за връщанията. И накрая. Аз проучвам канадската система за преразпределение. Трябва да кажа, че тя може да служи за пример – защото се вижда прекрасна осмоза между гражданското общество и опитите на държавата. Благодаря, господин Тързински, Полша. Благодаря, госпожа председател. Ще говори на полски. Искам да се спре на редица въпроси, които вече бяха а, повдигнати, като започна. почна с това, което чухме от ораторите на подиума. И от, в частност от представители на Гърция, че има засилване на позициите на консервативните сили. Аз съм гор, че съм избран демократично, както и господин Трамп беше избран демократично и трябва да се зачитат всичко от това, тъй като демокрацията е в основата на свободата. Проблемите на Гърция не са причинени единствено от миграцията. Двама от терористите, извършили атентати в Европа, са пристигнали като беженци в Европа. Можем да се правим, че това не е така, но няма да стигнем далеч. Това ли е начина, по който искаме да проявяваме солидарност? Не мисля, че това трябва да е така. За Румъния. Аз съм бил в Румъния, разговарял съм с техния външен министр. Румъния прие да приеме беженци но когато беженците са разбрали, че няма да могат да продължат за Германия, те са избягали, така че техният външен министр се е върнал от този хотспот с празни ръце. Освен това, има хиляди беженци, които просто са изчезнали, те не са регистрирани. Сега Меркел връща беженци с военни самолети, защото това е опасно. И кога ще се сложи край на тази лудост? Колко можем да приемем? Един, 10, 100 милиона? Полша вече е приела повече от милиона беженци, които са от Украина и са се установили в Полша. Сега вие връщате беженци със своени самолети. Госпожа Ланза Блове има думата от Чешката република. Благодаря. Искам съвсем накратко да се спра на последното изказване а, много се обоспокоих, защото господин комисаря не реагира на моите ам, обвинения, че не се спазва първичното законодателство. Той не е реагирал компетентно и а, е, той не реагира компетентно и на ам, въпроса за временната защита. Трябва да се следи спазването на европейските договори за това, че временната защита е мярка, която има временен характер. Комисарят не отговори на моя въпрос и това ме обезпокои. Била съм в Съединените щати и съм се занимавала с миграцията. Искам да посоча, че Съединените щати са федерация, но Вашингтон не може да реши колко мигранти трябва да бъдат поети от кои федерални щати. При президента Обама хората са били проверявани а, от а, гледна точка на сигурността и здравеопазването в продължение на две години. Благодаря ви. Ели Шлайн има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да напомня на колегите 78 и и 80 член от договора говори за споделяне на отговорността между държавите членки. Може би сте забравили а, този договор, който сме подписали заедно. Има 6 държави членки от 28, които разглеждат 18% от а, всички молби за убежище Хората, които идват тук, не отиват само в Италия или Гърция, те идват тук в Европейския съюз. Ние трябва да намерим още решение. Европейския парламент многократно е искал автоматичен механизъм за споделяне на отговорността, централизиране на отговорността, що се отнася до разглеждането на молби за обежище. Отново, относно проверките за недопустимост, госпожа Адженис и господин Полет обърнаха внимание на този въпрос и аз се радвам, че това е така, тъй като а, тази идея се забравя изцяло. Може да се създаде опасен филтър. А, концепцията за безопасни страни е доста мъглява и е оставена на осмотрението на държавите членки. Това не е добре и не може да действа добре. Това е също начин да се екстернализират отговорностите ни като има предвид споразумението с Турция, като мислим дори, че Либия е безопасна страна, което е смешно. В, също има нови партньорства с някои от африканските страни. 86% колеги от всички а, разселени лица в а, света са в европейски а, страни. В Нью-Йорк беше подписан документ за по-добро споделяне на отговорността на глобално равнище. Как можем да гарантираме това, след като ние не даваме личен пример в Европейския съюз? Относно механизма за коригиращи мерки, една принудителна система няма да действа. Ние трябва да базираме системата на взаимно доверие, като отчетем в максимална степен на, на предпочитанията и семейните връзки на търсещите обежище. Това е залог за тяхната интеграция в обществото. Благодаря ви. Искам да помоля госпожа Ламберт да се подготви да дойде на трибуната след малко. Тя ще председателства следващия панел. Искам да благодаря на всички ви за участието. ясно е, че дебатите между Европейския парламент съвета и Европейската комисия и националните парламенти е нещо необходимо. Това е добра отправна точка. Има множество пожелали да се изкажат и аз ги оставям на Жин за мен беше невъзможно да дам възможност на всички от списъка. Ние започнахме с 15-минутно закъснение. Сега предавам на следващия председателстващ също с 15-минутно закъснение. Но трябва да имаме предвид, че ние сме Европейския съюз и искаме да останем единни във всички сфери на политиката, включително тази, която обсъждаме в момента. Сега ще дам думата на Жан, която ще председателства следващия панел, свързан с разпределението на търсещите обежища. От 2 часа ще има паралелен семинар, посветен на Дъблин. Right, if we could maybe move to the... И сега можем да преминем към третата част от нашето заседание за тази сутрин. Трябва да се опитаме да приключим в 12.30, защото предстои обедна почивка, но също така са предвидени и семинари по време на обяда. Не трябва да отнемаме от тяхното време. Извинявам се за закъснялото начало. Нашите оратори се надявам да разберат, че нямаме много време. Така или иначе, нека поне да нахвърлим някои от идеите. Както вече чухте, аз се казвам Джин Ламбърт, британски член на Европейския парламент. Все още сме тук, както виждате. Много ми е приятно, че председателствам заседанието, посветено на темата на безопасните страни по происход и концепцията за трета безопасна страна. Очевидно не става дума за едно и също. Всичко това в контекста на директивата за процедурите за обежище, членове 36 и 38 Концепцията за безопасна страна по происход се използва за страни, които имат стабилна демократична система, отговарят на условията за спазване на правата на човека. като се има предвид най-вече третирането на собствените им граждани, а не на тези, които преминават или са от трети страни. Като част от дневния ред по миграцията на ЕС през септември Европейската комисия предложи създаване на общ списък на безопасните страни по происход. Това са Албания, Босна и Херцеговина, Бюрм, Косово, Монтенегро, Черна гора, извинете, Сърбия и Турция. Комисията по граждански свободи излезе с позиция през юли миналата година. Докладчикът беше Силви Гийом. Сега договаряме така тристранните разговори с съвета. Междувременно имаме и актуализирано предложение от комисията за регламент за обежището, който ще включва тези понятия. За сега списъците на безопасни страни са национални, не се съгласуват между държавите членки. За нас ще е интересно, ако чуем и мнението на националните парламенти, да чуем дали имате такива, дали не, и как се използват или как биха се използвали. Какво желаете вие, например, дали предпочитат да има два вида списъци или всички да работят по един и същ. Ще започнем с въведение. За съжаление, то не е на господин Силвестри, който нямаше как да дойде, тъй като не се чувства добре. Вместо него се радваме, че докладчикът по тези предложения в Европейския економически и социален комитет е сред нас. Първо ще чуем него, след което ще чуем господин Мартин Толедано Суарес от Испанския парламент. Знаете, че след това чуваме въпросите на двама представители на националните парламенти, един на Европейския парламент, като тези, които искат да се изкажат, трябва да попълнят формуляр и да го дадат на секретарията. Нека да започнем с въведението много благодаря на господин Мореньо Диас за това, е, че е сред нас. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря на Европейския парламент и комисията Либе е, за това, че днес е готова да изслуша становището на ЕКОСОК. Както знаете, това е тристранен консултативен орган на Европейския съюз, ние представляваме различни интереси, интереси на работодатели, на работници и служители, както и на трети групи. Ние изготвяме становища по предложенията и нормите на Европейския съюз. В този случай Европейския економически и социален комитет отчита колко е важно Европейския съюз не само да има обща политика за обежището, но и обща миграционна политика. За ЕКОСОК дебатът по отговорността при бежанците просто не съществува, защото когато говорим за бежанци в Европа, говорим за отговорност. Отговорност на държавите членки. Изпълнение на международните норми на Женевската конвенция от 1951 година, директиви 32 и 33 от 2013 година и изпълнение на член 78 от ДФС. Член 36 от директива 32 разглежда възможността да се състави списък на сигурни страни по происход. И това да се има предвид при общата система за убежище в ЕС. Аз мога да ви кажа, че през декември 2015 година вече одобрихме своето становище в економическия и социален комитет или ЕИСК. Този доклад беше подкрепен от групата на работниците и служителите, на работодателите и на трети интереси. Според нас, политиката на обежище се провали от самото си начало. Заради неизпълнението на директива 32 и 33, както и прилагането на дъблинската система. Сега се дава стимул, но той идва в лошия момент и твърде късно, защото трябва да кажа, че темата е деликатна за обществеността, се правят промени в критичен момент. Принципно е и сега категорично подкрепя предложенията на Европейската комисия. Също времено ние сме и критично настроени, има някои нюанси. Конкретно, понятието за сигурна страна има своите последици. Когато се реши, че лицето идва от сигурна страна, неговата молба се обработва по бързата процедура. Тази бърза процедура означава да се намалят сроковете, което всъщност наистина създава трудности при уязвимите лица, например жени, срещу които е упражнено насилие или малолетни и непълнолетни лица. Да не говорим, че тук възниква и проблема за липсата на дискриминация, нещо, което е много важно за Женевската конвенция от 1951 година. Ето защо трябва да се мисли за хармонизиране на критериите за сигурни страни. Регламентът всъщност предвижда списъка на Европейския съюз да се използва заедно с отделните списъци на държавите членки. По самите критерии по приложение 1 на Директива 32 от 2013 година гласи, че трябва да се зачита международната рамка за правата на човека, както и правовата държава в съответната страна. Вземете Косово. Косово не е страна по Конвенцията за правата на човека и мисля, че с решението си за Косово Европейската комисия дава лош пример – има и още нещо. Трябва да имаме предвид решенията на съда по правата на човека по отношение на тези държави по происход. Знаем, че има много обвинителни решения за такива безопасни страни. Въпреки това Европейската комисия не прави разлика и не разглежда до каква степен тези решения са по същество, що се отнася до зачитането на правата на човека. Ето да вземем Турция. Комисията сама отчита, че през 2014 година в Съда по правата на човека са поступили над 2800 жалби от Турция но разбира се, разглеждането на тези жалби продължава доста време. Някои от тях са поступили още 2011 година. Самият съд приема тези молби, след това ги разглежда по същество и се оказва, че всъщност само в 6 до 10 случая делото е разгледано по същество, що се отнася до правата на човека. И се решава, че Турция не зачита правата на човека. При Босна и Херцеговина 2014 година решенията по същество бяха 7. В случая с Черна гора 100%, Сърбия 88%, Албания 66%. Това може да се види на официалната страница на Съда по, прата, по правата на човека. Следователно има разминаване между списъка на комисията и това, което виждаме за правата на човека. След това Вижте статута на страна кандидатка за присъединяване. Когато имаме страна кандидатка, смятаме, че се изпълняват критериите от Копенхаген, но те не се изпълняват ефикасно. Вижте ситуацията в Турция по-настоящем и това, което ни казват репортери без граници за посегателствата срещу човешките свободи в Турция. Знаете какво се случи с един журналист от германски происход трябва наистина да се работи с самата агенция по убежището на Европейския съюз, да се зачитат и критериите на съвета на Европа. Накрая, много бавно се преразглежда статута на безопасна страна, а ситуацията може да се промени от днес за утре. Имайте предвид, че дори една от държавите членки в момента се разглежда от комисията заради посегателство срещу човешките права. Ние трябва да настояваме за по-бърза процедура тук. И тъй, при тези безопасни страни ни се струва, че не му е сега времето на този депат, но трябва да се гарантира при всички случаи индивидуалната оценка. Индивидуална оценка на всеки, който кандидатства за международна закрила, а не автоматично да се прилага понятието безопасна страна. На второ място, необходимо е винаги материята да се разглежда по същество. И на трето място, както каза и господин Диас Мера, трябва да се гарантира безплатна правна помощ, безплатни адвокати, така че да се гарантират правата на кандидатстващите за убежище и да се зачитат всички права на човека, не само правата, които обикновено изброяваме като свобода на пресата, религиозно изповедание, сексуална принадлежност и така нататък. Необходимо е да се конкретизират и принципите за невръщане на тези хора. Благодаря. Благодаря Това беше много сбит вариант на становището на Европейския економически и социален комитет. Сега нека да преминем към представителя на национален парламент, господин Мартин Толедано Суарец. Благодаря, госпожо председател. Тази реформа ме кара да се съглася с това, което казаха и други. Тя идва в един лош момент, защото ние законодателстваме на живота и да се каже, докато продължава натиска от този поток, имаме криза с бежанците. Следователно, трудна е тази ситуация и ние трябва много внимателно да подходим, да бъдем достатъчно разумни. В крайна сметка става дума за хора, които страдат, за кандидатите и техните семейства, които се местят към нашите граници, като се натъкват на какви ли не опасности. Един елемент на този нов регламент е и концепцията за безопасни страни по происход и безопасни трети страни. Този елемент присъства в европейското законодателство, но трябва да се уточни с много по-голяма яснота. При реформата има два аспекта, на които има, искам да се спра. На първо място разпространението на тези понятия и на второ място определянето на определени трети страни като безопасни. Както и госпожа председателката каза, имаме тези списъци на безопасни страни по происход и безопасни трети страни, но имаме и списъци на отделните държави членки. Сега трябва да помислим как да съставим списъка, как да гарантираме правото на убежище и изобщо основните права. Кои са страните, които могат да бъдат записани в този списък на Европейския съюз? Ние сме изправени пред конкретни кризи. От една страна го има натиска на тези, които търсят убежище, но все пак ние трябва да имаме някакъв поне минимален списък на тези транзитни страни. Възможно да е не и другия, другия вариант, да имаме един списък на страни, едва ли не от целия свят, в който са включени всякакви трети безопасни страни. Според мен реформата ще стигне до един списък от безопасни страни, които са пряко свързани с миграционната и беженска криза, пред която е изправен Европейския съюз. Затова е важно националните списъци да се запазят за един период от 5 години. Възможно е да има и индивидуални списъци на държавите членки, като аз мога да ви посоча защо такива списъци са необходими. Например, в Испания много от кандидатите за убежище идват от Латинска Америка. Ясно е, че не е може би е необходимо този списък веднага да се включи в европейския или пък да се включи, ако е от интерес. Но така или иначе Испания трябва да си запази националния списък. Има още едно измерение, което е важно – трябва да се види. Когато едно лице търси обежище, но идва от безопасна страна, трябва да се провери защо това лице търси обежище. Следователно, задължението си остава постоянно но това е свързано с огромен административен товар и огромни разходи за страните по външните граници. Необходимо е да се направи и анализ на понятието за безопасна страна, така че се питаме дали съществуващия модел всъщност е достатъчно подходящ. И трябва ли тези трети страни да получат някаква помощ от Европейския съюз, така че непрекъснато да правят анализ на положението и да се знае какви са правата на лицето, което идва от една такава страна. Накрая ще кажа, че изслушах доста голяма част от дебата днес и се чувствам много притеснен. Ние обсъждаме убежището на хора, които търсят спасение, но този въпрос води до политически конфликт между различните идеологии и ние излизаме вече от чисто рационалната рамка. Това води до ксенофобски движения. Гражданите губят доверие. Те вече не вярват, че има стабилен модел, който да гарантира правото на убежище в Европейския съюз. Стига се до брутален сблъсък на различните разбирания за това как трябва да се предостави гаранцията на тези хора, но не намерим ли решение, ще стигнем до екстремизъм. Затова трябва много внимателно да мислим преди да говорим. Не бива да се губи доверието на гражданите в една Европа, която гарантира правата на тези, които бягат за да спасят живота си и живота на своите семейства. Благодаря ви, благодаря ви, че засегнахте тези въпроси за политическия избор, който трябва да е, направим. Ам... Да, има някои принципи, които са основополагащи и трябва да ги прилагаме ам, равностойно. И има някои ам, искания от а, колегите да вземат думата. Ако се вместите в две минути, това ще е много добре. От Словакия има искане ем, за изказване господин Пашка. На предръчника. Благодаря. Вие споменахте правото на убежище в Европейския съюз. Дали Европейския съюз има е, собствена територия, собствен бюджет, собствени граждани? аз мисля, че по-скоро всяка държава членка има свой бюджет, свои граждани и може да реши дали да предостави обежище или да откаже. Когато говорим за обща политика за обежище в Европа, трябва да се знае какво точно се иска да се постигне в Европейския съюз, за да може да се обединят всички. Моята страна се интересува от решенията на институциите, свързани с Женевската конвенция и последващите документи и след това ще се вземе решение да, да се види кои страни се считат за сигурни. Някои а, страни се считат за несигурни само защото някой регион от тази страна е, е район, в който има конфликт а, по... Понякога оценката се а, основава на това, а, какво ще реши държавата членка по този въпрос, съгласно своите правомощия. Смятам, че европейските институции, парламента и комисията прибягват към права, на които, които не са им отредени. Говорим тук за съдбата на много хора, мигранти, които ам, са в нужда. Много държави членки не се съгласяват да приемат мигранти, да участват в механизма за преразпределяне. Комисарият излъга, като каза, че в люксембургските държави членки се съгласили да има такъв механизъм. Пет държави членки гласуваха против и две държави членки отнесоха въпроса към съда. Това е решение, което е в разраз с европейското законодателство. Въпреки това комисията казва, че държавите членки са поели този ангажимент. Не е така, защото пет държави членки не се съгласиха. Ако искате да, да изместите проблема по-нататък, то а, нека да се придържаме към това, което се регламентира от европейското законодателство, какви точно са правомощията, когато говорим за трети страни. Да, държавите членки имат право да определят кои са сигурни съответните трети страни, това право в бъдеще трябва да бъде ясно определено. Благодаря ви. Преминаваме към Естония. Мистер, I have it as Mr. Mr. Sorry. Right. We have it correct. Thank you. Имате думата. Искаме да привлечем вниманието ви към факта, че е, хората бягат по различни причини. Тези ем, причини трябва да отразени в различните политики, свързани с правото на убежище. Хората бягат от война, от природни бедствия, бягат ем, масово и няма политическа сила в тяхната страна, която да им осигури закрила. Те имат нужда от колективна помощ от съседните на тях страни. Това е, е желание на всички, но това е на мярка. Те имат е, нужда от убежище до края на самото бедствие, докато дойде политическа сила на власт, която да им даде сигурност в тяхната родина. Няма нужда да идват те чак до Европа. Трябва да намерят закрил още преди това. В Европейския съюз трябва да се гарантира ам, да се гарантира тези хора да не идват въобще до Европейския съюз и да не се налага да преминават при Средиземно море. Когато бягат, те бягат от това, че има злоупотреби с политическата власт в страната им и те искат помощ от друга политическа сила. Трябва всеки един отделен случай да се разглежда сам за себе си. Има две различни категории потребности, които трябва да бъдат разглеждани отделно. Да се предостави обежище във възможно най-близката страна и да им се предостави материална помощ и от други страни, ако това е желанието. На следващ, на, от друга страна, говорим за хуманитарна помощ а, която да се осигурява на хора, които бягат от а, конфликт или са подложени на насилие. Има отделни случаи, а, които трябва да бъдат разглеждани по-отделно. Има преследване, което може да на което да бъдат подложени отделни лица, дори ако страната се счита за сигурна не трябва да се лашкаме напред-назад и ам, ам, да взимаме бежанците като нещо общо. Трябва да разглеждаме техните случаи по-отделно. Представете си, ако тръгне миграционна, война, миграционна вълна от Китай, там говорим за много повече милиони хора. Представете си какво ще стане тогава. Е, да, е, господин Агилар, три сесии са организирани днес в рамките на това заседание. Говорим за третата реформа на системата за обежище. Беше казано, че част от това законодателство не функционират беше казано, че и системата Дъблин се е сринала и то не случайно и не заради цунами или природно бедствие, ами се срина заради липсата на политическа воля от страна на държавите членки да се придържат към европейското законодателство и те са длъжни да го спазват в рамките на Лисабонския договор. На практика солидарността престана да е нещо пожелателно. Тя вече има задължителен характер съгласно договорите. Освен това, когато говорим за хармонизиране на системата за обежището, трябва да се предостави гъвкавост, без обаче да се загърбва европейското законодателство в тази област. Трябва освен това да се каже, че когато а, искаме да запълним пробойните и искаме да определим а, кои са сигурните държави членки. Това всичко трябва да бъде заложено в тази трета реформа на системата за обежище. На следващо място бях на посещение в Канада и това беше много важно посещение и трябва да кажем, че Канада може да служи за пример. Трябва да има правни възможности да се предоставя за международна хуманитарна помощ в Европа. Трябва да действаме по същия начин. призоваваме от много време за предоставянето на хуманитарни визи пред Хуманитарните визи и коридори са много важни. Трябва да има правни пътища, които да се използват от лицата, търсещи защита. И така, моля ви, нека да сте кратки, въпреки че темата е доста вълнуваща. Сега преминаваме към изказване на представители от Хрватския парламент. English, my language. Що се se Европска уния темел и... Що се отнася до Европейския съюз, ние сме за солидарност. Солидарността е залегнал в основата на Европейския съюз. Ако <clears throat> изложим на опасност целият проект, като казваме, че всички беженци са терористи, ние ще просто ще унищожим Европейския съюз. Моята страна беше част от бивша Югославия от тази част на Балканския полуостров много хора на времето избягаха. Дали страните домакини имат проблем с тези хора, които тогава намериха убежище на тяхна територия? Ами нямат проблеми. трябва да се вслушаме в това, което каза и папа Франциск. Не трябва да подкопаваме основите на Европейския съюз. Правото на убежище е залегнало в системата за убежището и трябва тази система да е по-добре структурирана. Европейския съюз трябва да търси по-прагматични решения. Съществува ВКБОН, съществува Върховен комисарият за подпомагане на бежанците и Европейски съюз е най-големият дарител на средства към а, тази организация. Имаме нужда от а, това да използваме нашите фондове за развитие, за да помагаме на бежанците, на бежанците, които бягат от войната. Не трябва да се занимаваме само с бюрократични а, въпроси за това дали Турция е сигурна страна или не, или Ливан, или някои други страни. биха допуснали на тяхна територия трафикантите действат безпрепятствено, с, като използват фалшиви а, паспорти. Важно е, според мен, Европейския съюз да поеме инициативата. Още преди тези хора да ам, се решат да преминат Средиземно море. Тези мерки трябва да се вземат в Ливан, в Турция и в останалите съседни страни. Трябва да препрем конкретни мерки, а не само да говорим за проблемите. Сега а, към, преминавам към Словения, представителя на Словения. Will... Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на словенски и на skupni politiki Европske unije се ми зди да... Проблема за беженците изисква общ европейски подход. Жалко е, че днес говорим по аспекти, които са част от общата външна политика на Съюза. Трябва да видим какво прави Съюза в тази сфера, като се има предвид най-вече казаното от предходните оратори, които подчертаха важността на разрешаването на проблемите близо до мястото, където се пораждат тези проблеми. Би било добре по-близо да се видят какви са действията, които се предприемат от тези държави. Аз не считам, че юриспруденцията на съда в Страсбург би трябвало да се прилага тук. Трябва да видим по какъв начин се третират беженците в тези страни, а не толкова журналистите. В страни, където има малтретиране на беженци, които ги отблъскват, които ги, ги хвърлят в реката през нощта и прочие. Има някои държави в Европейския съюз, които предприемат такива действия и трябва да се вземат мерки срещу подобни действия. Националните парламентаристи е добре, че говорят по тези въпроси, но те го правят сякаш Европейския съюз не съществува, сякаш ние сме представители на отделни държави, които не са част от един общ съюз. Говори се за национален суверенитет преди всичко. И се забравя за важността, за ролята на Съюза и общият дух на Съюза. Сега госпожа Свинберг от Европейския парламент има думата. Благодаря ви много. Аз исках да се изкажа по-рано, но не ми беше дадена възможност. Затова ще се опитам сега да направя връзка между трите дебата, които водихме до сега. Става дума за реализирането на реформи, но въпросът е кога да стане това. Аз имам чувство, че непрекъснато извършваме реформи. Неодавна беше направена реформа на дъблинската система. Говорим също за солидарност. За мен, за моята партия, солидарност означава нещо, което е важно, но бежанците а, трябва да получават а, подкрепа в собствените им а, страни. Видяхме какво се случи в а, Швеция. Трябваше да се вземат а, средства от а, фонда за развитие, за да се използват за подкрепа а, на а, беженците, както подчертава самият Имерманс. А, една голяма част от тързащите обежаща всъщност са економически мигранти. Ние искаме обща отговорност, известна хармонизация и ако това не се прави, се отправят заплахи. Ако не приемем мигрантите, които ни предлагат, ще бъдем подложени на санкции в размер на 2,5 милиона крони. Как е възможно това? Колко души могат да приемат а, е, е, държавите, трябва също да се а, е, взема предвид, както стана дума в изказванията на представителите на Полша и на други страни. Благодаря ви. Госпожа Мортън от Дания има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на нидерландски. Госпожо председател, това предложение е един добър пакет пакет, който може да предложи европейско решение на същите проблеми. Миналата година видяхме, че едно малко момченце беше изхвърлено от морето и а, за да не се стига до това, можем да а, се обединим и да работим съвместно, да проявим солидарност. Много разочароващо че е, хора, след, е, че държави членки, които са присъединили след 2004 година към Европейския съюз, е, не се придържат към ценностите, основаващи се на християнските традиции в Европейския съюз и ня, не се проявява солидарно с хора, които е, са бежанци. Прави се опит да се остави проблема и да се изтласка към страните от е, е Южна Европа. Надявам се, че е, тези хора ще се замислят за солидарността е, преди и след присъединяването ми към Европейския съюз и ще замислят за солидарността, която са показали другите европейци към тях и все още я проявяват. Да, моля ви, като се приберете вкъщи, да си помислите още веднъж по този а, е, въпрос. А, благодаря ви и успех! Благодаря ви. Последния коментар е, е интересна правна точка за обсъждане през обедната почивка. Чухме доста становища тази сутрин е, някои от въпросите са свързани с общата външна политика и политика на сигурност. Говори се за това каква солидарност се проявява в региона, колко може да се очаква от една трета държава, която вече е преживяла две-три вълни беженци и как може да се справи тя с друга такава вълна, как можем да стабилизираме положението, ако говорим за Ливан или другаде. Това са въпроси, които бяха повдигнани многократно в дискусиите, водени в Комисията по външни работи. Искам да благодаря на нашите оратори за техните изказвания. Мисля, че чухме някои много ясни идеи. Благодаря за участието от залата. Благодаря на преводачите за допълнителното време, което ни осигуриха в ресторанта на депутатите е обяда. Ще има хора, които ще ви помогнат да стигнете до, тях, до там. В 2 часа започват успоредните работни семинари. Имате информация за залите, в които ще се проведат във вашите програми. Очаквам да продължим дискусията ни днес след